настояща 2010 година. Добре дошли! Моля да заемете местата си. Ще започнем след малко. Предстоят ни 3 часа работа. Моля, заемете места. Ако сте готови, ще започнем. А сега на испански. За да ви приветствам, с добре дошли. На всички уважаеми госпожи и господа, членове на Европейския парламент, членове на комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията по правните въпроси, Комисията по правата на жените и равенството между половете. Добре дошли на всички още веднъж. Добре дошла и лично на госпожа Рединг, кандидат комисар – с една важна отговорност в структурата на новата комисия. Кандидат-комисар по основните права и свободи и правосъдието. Това смесено заседание на трите комисии на парламента, които току-що упоменах, ще продължи 3 часа и ще бъде съпредседателствано от съответните председатели на трите комисии. Председателят на комисията Либе, това е моя милост, председателят на комисията Юри, господин Ленен, и председателката на комисията ФЕМ за жените, госпожа Свенсън. Съвместно тримата председатели ще структурираме заседанието така – Първия час и четвърт ще бъде посветен на оценката на кандидат комисаря от страна на комисията Либе. В съответствие с решеното от координаторите на политическите групи, ще проведем кръг на въпроси и отговори, който ще обхваща общо 20 въпроса. И понеже разполагаме с час и четвърт, ще трябва много строго да спазваме времевия регламент. Абсолютно безкомпромисно ще следя за времевия регламент по една минута за всеки от въпросите и по две минути за отговор. Госпожите и господа депутати, които вземат думата, ще бъдат разпределени е, по политическа принадлежност по системата ДОНТ. И отново подчертавам, всеки от изказващите се ще трябва да следва строго времевия регламент. Призовавам и госпожа Рединг да ограничава отговорите си до две минути. Много интересен е дневния ни ред. Той се свързва с отношенията между Европейската комисия и парламента след влизането в сила на Лисабонския договор в частта му за основните права и свободи и правосъдието, както и на хартата за основните права и свободи на гражданите. А сега давам думата на кандидат комисаря Рединг както е установено по правилника, за 10 минути. Господин председател, госпожи и господа депутати, имаме проблем с микрофония в залата. Имам чест да се явявам в парламента като кандидат-комисар. За мен е, тези изслушвания са красноречив признак за действието на демокрацията. И затова гражданите отвън да се уверят, че нашата европейска демокрация е уникална. Не са много парламентите по света, които са спечелили тази битка и са получили правото да задават въпроси на кандидат членовете на съответните правителства. Ние сме се борили за това. Ние с вас, заедно в парламента, когато аз бях член на Европейския парламент, се борехме за това и сега, видите ли, аз съм жертва на собствения си успех. Но ние следва да се гордеем от този категоричен белег на демократичност. Освен това се гордея от това, че заставам днес пред вас като пръв кандидат-комисар по правосъдието, основните права и свободи и гражданството. Понеже тъкмо в тези области гражданите очакват много от нас, политиците, било то в комисията, в съвета и най-вече в Европейския парламент. Защо? Защото гражданите твърде често до сега са били разочаровани, очакванията им не са били удовлетворявани. И то не поради липсата на добра воля, а поради това, че до сега не разполагахме с необходимите инструменти. Спомням си, когато бях заместник-председателка на тази комисия, решенията на министрите по правосъдието и вътрешните работи не стигаха до нас, те се вземаха при закрити врата, нямаше каквато и да било прозрачност. Парламентът практически нямаше думата по въпросите от така наречения трети стълб по договора и европейският законодател можеше само да мечтае, че някой ден нещата ще се променят. Ето на. От 1 декември миналата година те вече са други нещата. И днес парламентът, заедно с комисията, ще трябва да докаже, че Лисабонският договор не е празен звук, а че представя същинска революция в областта на правосъдието и вътрешните работи. Процедурата на съвместно решение и вземането на решение с квалифицирано мнозинство в съвета ще способстват за прокарването на нова законодателство. И съдебния преглед, както в Съда на Европейските общности, така и в националните съдилища, ще, имат изключ... ще има изключително важна роля. И най-вече, хартата на основните права и свободи, която вече е документ с правна сила, поставя на равни начала в това отношение договора и другите актове. Пътят до тук бе дълъг и сега гражданите с основание очакват от нас да претворим тези думи в дела, да постигнем резултати. Ето защо аз съм убедена, че днес Лисабонският договор полага началото на преориентация на цялостната ни политика в областта на правосъдието, основните права и свободи и гражданството. Преориентация не само в умовете, но и на практика. Защото не може да има свобода без правосъдие и сигурност. Не може да има сигурност без правосъдие. Но през последното десетилетие вниманието бе насочено единствено към сигурността в ущърп на правосъдието, в ущърп на справедливостта. И Лисабонския договор сега ни дава възможност да възвърнем необходимото равновесие. И така това е причината, поради която председателят на Европейската комисия Барозо извърши тази политическа реориентация, създавайки нов политически портфейл, специфично насочен към правосъдието, основните права и свободи и гражданството. И ако утвърдите моята кандидатура, да отговарям за този портфейл. Аз се ангажирам пред вас да осъществя тази реориентация на, на европейската политика, съгласно Лисабонския договор в интерес на правосъдието, справедливостта и правата на нашите граждани. И първото нещо, което следва да сторим, а, а, и това ще бъде общо начинание а, е, наше е, с е, госпожа Сесилия Валстром, е да внесем план за действие по Стокхолмската програма. И ще започнем работа веднага, а работата не е малко. По Стокхолмската програма са предвидени около 170 инициативи. Инициативи, които ще достигнат до вас, до парламентарната зала, по които наистина ни предстои много работа през идните години. Преди да пристъпя към същината на, на зададените от вас въпроси, позволете ми да откроя три приоритетни области. Най-напред ще трябва да засилим позицията на Европейския съюз, що се отнася до личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния живот на нашите граждани и то в контекста на всяка европейска политика. С други думи, защита на личните данни ще заема приоритетно място в моя дневен ред. Също така, що се отнася до преследването и предотвратяването на престъпността и до международните отношения с наши партньори, като например Съединените щати. На второ място, днес имаме възможност чрез конкретни действия да укрепим правото на гражданите да се движат безпрепятствено в нашия Европейски съюз, било то самостоятелно или с членовете на своите семейства. Свободното движение, според мен, е в сърцевината на понятието за европейско гражданство в рамките на вътрешния пазар. До сега твърде много сме мислили за пазара и не така за гражданина. И това европейско гражданство от абстрактна идея следва да се превърне в конкретна реалност. За всички държави членки, за всички граждани, където и да са те. И европейското право трябва да бъде налагано безкомпромисно, ако това е необходимо. На трето място, трябва да направим така и че заподозрените и обвиняемите лица да се ползват с недвусмислени права. Ние разполагаме с Европейската заповед за арест, с Европейската заповед за събиране на доказателства, но трябва също да направим така, че в висока степен да се спазват правата за справедлив процес, за предварително задържане и лишаване от свобода. И в същото време трябва да се погрижим правата на пострадалите от престъпления лица да станат по-силни. Понеже не можем да изградим пространство на правосъдие, пространство на взаимно доверие без общи стандарти на основните права и свободи, основаващи се на общите ни ценности. В това отношение, значи, трябва да засилим процесуалните права, правата на пострадалите от престъпления лица. Откроявам само тези три елементи, но вие знаете, че те са много, много повече. И съм сигурна, че вие ще се върнете на е, немалко от тях е, в хода на предстоящия дебат. Аз съм на ваше разположение. Благодаря. Благодаря, госпожо кандидат за комисар, госпожо Рединг. Сега давам думата на господин Бусотил за една минута. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да пожелая всичко най-хубаво на госпожа Рединг, успех на днешното заседание. Е, ако тя бъде одобрена днес, е, ще бъде трети мандат комисар, т.е. ще бъде член на комисията 15 години. За това със сигурност не трябва да ви питаме, имате ли достатъчно опит за понасене на тази отговорност. След сво... Сред своите задължения ще имате и гражданството, нещо важно за нас и ние очакваме от вас да консолидирате европейското гражданство, да осигурите предоставянето на по-конкретни права на европейските граждани. По тази причина исках да ви помоля да ни посочите поне три конкретни примера за новите права, които ще утвърдите а, като нов комисар, отговарящ за правата на европейските граждани. Госпожо Рединг, много задълбочено се запознах с важния доклад на вашия колега Елен Ламасур с заглавие Гражданите и прилагането на общностното право. В този доклад е казано всичко. Посочени са всички празноти, които пречат на нашите граждани да упражняват правата си на свободно движение. И за това много бързо ще предприема в тази насока първите си действия. Най-напред. В областта на гражданското правосъдие ще ви дам следния пример. Ако сте гражданин на Финландия и желаете да се ожените или омъжите е, за гражданин на Великобритания, имате е, голям проблем, защото Финландия изисква а, е, удостоверение за липса на пречки за сключване на брака, докато във Великобритания такова не се изисква. А, е, една млада двойка, която желая да сключи брак, трябва да преодолее огромна административна бариера. Ние трябва да освободим движението на административните документи, нуждаем се от по-висока степен на признаване на официалните документи и се нуждаем от европейски достоверни документи, достоверни актове. Припомням предложението за наследствата. Там беше въведен автентичен акт, автентичен документ, европейско удостоверение за наследници. За да бъдат решени другите въпроси, ще пусна зелена книга за свободното движение на правните документи в началото на 2010 година и тя ще бъде последвана от нормативни инициативи. Сега дадох пример във връзка с сключването на брака, но ние е, ние имаме много смесени бракове, около 350 хиляди. 170 е, хиляди са разводите годишно, което е горе-долу 20% от всички разводи. Това са все разводи с международен елемент 170 хиляди. Тук проблемите са не защото хората се развеждат, а защото липсва правна сигурност в тази сфера. Същото се получава както с включването на брака. Предложението Рим 3 за разводите ще изясни правната уредба, но а, този проект от 2006 година е блокиран в съвета. Госпожо Ридинг, госпожо Ридинг, две минути на отговор имате право. Разбира се, вие можете да довършите излагането на доводите си, но ви припомням, че а, времевите ограничения са строги. И така, в резюме, ще направя предложение за разширено сътрудничество през 2010 година и ще разчитам парламентът да ми помогне. Ще работя по дипломатическата и консулската защита и искам в края на 2010 година да се появят правно задължителни норми. И ще приведа в практика директивите е, в действие директивите за свободното движение, ако е необходимо, с необходимите процедури. Ако няма право или хората не знаят какви процедури да използват, за да упражнят правата си, е, ще е, предприема необходимите действия с съответните генерални директори, за да бъдат уведомени гражданите за правата си. Председателят, благодаря. Вашият отговор от не 3 минути и половина. 20 въпроса ще чуете, така че наистина сме много ограничени от към време. За това ви припомням колко важно е да се придържате към а, времето. А, Клод Морайс. Благодаря, господин председателю. Госпожо Рединг, добър ден а, и добре дошли от името на групата на социалистите и демократите. Вие ще бъдете първият комисар за основните права и както току-що ни казахте, ще обедините този портфейл с сигурността, с миграцията, с правосъдието. Тук става дума за равновесие. Има ключов въпрос в нашата група. Защитата на личните данни, регистрацията на данните на пътниците, всичко това е свързано както изток с а, основните права, така и със сигурността. Как ще работите на практика с колегите си комисари, за да е, преодолеете евентуалните конфликти на интереси, когато един и същи въпрос има както измерения свързани с основните права, така и измерения свързани с сигурността? И как ще а, е, бъдат а, е, защитени основните права в сферата на свободата, правосъдието и сигурността? Ние сега нямаме работна група по основните права. По отношение на вашата подотчетност пред а, парламента. Как а, смятате а, да подходите към консолидирането на основните права а, в а, тази сфера? Госпожо Рединг, две минути. Всъщност въпросите бяха три. А, по време на 10 си години в Европейския парламент аз съм поддържала трайни контакти с комисиите. Работихме като екип и ще продължа да правя същото и с новите комисии, които имат отношение към моите правомощия. Вторият въпрос как ще работя с колегите си в комисията. Не само Сесилия Малстрем и е комисар, с когото ще трябва да работя в тясно взаимодействие. Трябва да работя в същото взаимодействие и с комисаря, отговорен за външните действия, защото всички тези въпроси, свързани с основните права, имат външни измерения. Значи всички тези политики трябва да бъдат рационализирани и приведени в съответствие една с друга. Това е от основно значение. Но тук имаме нови елементи на основата на новия договор и новата харта и на основата на факта, че Европа Европейският съюз ще се присъедини към Конвенцията за правата на човека в Страсбург. Трябва да имаме комисар, който отговаря за правата именно по тази причина. Има много а, пресечни точки, където задълженията ни се препокриват. Например, по различните въпроси, които вие е, е, посочихте, е, данните на пътниците в самолетни поледи, е, е, сканиране, сканирането на човешкото тяло и така нататък, ние ще чуем сигурно и други въпроси, които ще ми позволят да се задълбоча в детайли. Искам да ви уверя само, че, че въпросът за основните права и защитата на личните данни ще бъдат абсолютен приоритет за мен. Ще има преговори, които ще бъдат водени между равни. Ние няма да оставим един или друг да ни диктува правила, които са против основните права, които противоречат на защитата на личния живот и защитата на личните данни в името на борбата с тероризма. Мога да ви уверя, че много съм говорила с Сесилия по този въпрос и тя изцяло споделя тази гледна точка и така пред планираните действия. Благодаря, е, господин е, Мишел. Е, имате думата една минута. Госпожо комисар, кандидат за комисар, аз Познавам големия опит, който имате и вашия талант и компетентността, които винаги сте показвали до сега при изпълнението на задълженията си. Затова ми е трудно да ви задам въпроса. Основните права са важен въпрос. Те трябва да бъдат защитавани в целия свят. Хартата за основните права трябва да бъде пълноценно прилагана чрез действия и конкретни инициативи. Това очевидно изисква контрол на начина по който държавите членки зачитат основните права права. Е, свободата на пресата, концентрирането на медиите, дискриминацията, не, безпристра... не, липсата на безпристрастност на държавата, е, така налагането на санкции, предвидени от е, договора. Искам да знам какви конкретни инициативи вие планирате да предприемете, за да задължите държавите членки да спазват тези принципи, които днес не се радват на всеобщо спазване. Аз, разбира се, се доверявам на вас но все пак искам да чуя малко повече детайли за това, което а, възнамерявате да направите. Благодаря ви, госпожо Рединг. Нещата значително се промениха от 1 декември, тъй като Хартата за правата, за основните права в Европейския съюз сега е неразделна част от договора. Това означава, че съдът в Люксембург има право и задължение да анализира всички приети решения и всички приети актове, за да е, прецени е, тяхното съответствие с конвенцията. Значи, е, това се отнася до решенията, свързани с прилагането на европейското право. Решенията, свързани с прилагането на националното право, подлежат на контрол от съда в Страсбург. В момента, в който Европейският съюз стане член на съвета на Европа, т.е. присъедини се към е, конвенцията на съвета на Европа. От този момент нататък трябва да се осъществява сътрудничество между двете съдилища – съда в Страсбург и съда в Люксембург. Комисията ще поиска мандат да започне преговори по присъединяването към конвенцията още от първите дни на мандата си, за да може да бъде постигнато това равновесие. Значи, това мога да отговоря във връзка с предстоящите проблеми. Какво мога да кажа сега за нашата собствена работа? От в своя опит като комисар, вие знаете, че ние анализираме всички постъпили проекти и всички изработвани проекти, но сме търсили най-вече тяхното равновесие с економическите аспекти. Сега в бъдеще ще бъде преценяван всеки проект, всеки проект, който излиза от Европейската комисия, ще бъде преценяван от гледна точка на неговото съответствие с основните права и с хартата за основните права. Това ще бъде задължение, което аз ще изпълнявам. Става дума за хоризонтално по характера си задължение. То ще засяга всички проекти на Европейската комисия, проекти за бъдещи нормативни актове. разбира се, това се отнася и до международните договори. Благодаря, сеньор Ромева. Благодаря. Аз също искам да кажа добре дошла на госпожа Рединг. Много ми беше интересно да чуя първите ви думи, че е, не може да съществува свобода и правосъдие без сигурност, но не може да има сигурност без правосъдие. И вие изпуснахте там свободата. В момента Свободите са застрашени, а когато свободите са застрашени, често пъти се манипулира общественото мнение. Е, виждали сме опита на европейски страни е, с е, така тъжни прецеденти, като да кажем случая си с прехвърлянето на данни, полетите на ЦРУ, на териториите на държави членки, пълната проверка на тялото с скенери и така нататък. Въпросът ми е по какъв начин ясно и конкретно ще направите очевидно, че вие защитавате правата и свободите на гражданите а, посредство, а, срещу тази манипулация посредством страха, особено във връзка с а, сканирането на тялото. Член 8 от хартата е много ясен. И а, е, това, което вие посочихте, е много а, е, добър, добър повод да иллюстрираме а, е, своята политика. Е, можем да зададем редица въпроси. Ефикасни ли са тези скенери? Има ли рискове за здравето от тяхното използване? Има ли специфични проблеми, свързани с защитата на данните, защитата на личния живот вследствие на тяхното ползване? Винаги трябва да се обръщаме и към принципа на съизмеримост. Тоест, мерките, които предприемаме за защита на реда и сигурността в обществото, са размерни ли са на целта, която желаем да постигнем? Тук трябва ясно да заявя. Нуждата от сигурност не може безусловно да обоснове е, всяко нарушение на правата на човека. Нашите граждани са хора. За това за скенерите за тялото е, има три конкретни условия. Първо, използването им трябва да бъде доброволно. Второ, изображенията трябва да се унищожават незабавно. И трето, трябва да се контролират последиците върху здравето нищо не е 100% сигурно. Тези скенери също не са панацея би трябвало да потърсим други начини за откриване на експлозиви, които не са свързани с такава намеса в личния живот. И също така трябва да повишим ефективността на всички наши системи за събиране и споделяне на данни, обмен на данни. В момента ние преглеждаме всички тези бази с данни. Мисля си за базите данни с информация за пътниците, за SWIFT. Защо трябва да създаваме нови механизми, когато съществуващите не се използват пълноценно. Тук говорим за много и ясно определени основни права и всеки проект, както казах, ще бъде преценяван от гледна точка на съответствието му с основните права, включително и тези проекти, за които вие споменахте. Благодаря. Uh, Господин председател, добре е, че пред нас имаме кандидат, който е доказал себе си. Госпожо комисар, Европа се състои от 27 отделни държави членки с редица национални приоритети и определено Европейският съюз би следвало да се стреми към повишаване на ефикасността на действащото законодателство, вместо <coughs> непрекъснато въвежда ново, отнемащо националните прерогативи. Знаете, по Хакската програма по-скоро целта е да се засили резултатността на действащите актове, отколкото да се приемат нови. Е, до сега нямаме резултати в това отношение и се питам, госпожо комисар, е, дали Европа не се нуждае повече от е, сътрудничество вместо принудено хармонизиране на законодателството. Thank you. Mrs. Благодаря, госпожо Рединг. Да, това е дебат, който съм водила е, в продължение на години с уважаемия господин депутат, който задава въпрос. Аз съм е, убеден привърженик на вътрешния пазар на стоки и на е, общността в рамките на този вътрешен пазар, привърженик на свободното движение на гражданите. И ако нашите е, норми, нашите правила не съответстват на тези принципи, аз се ангажирам да се опитам да въведа промени. Това ще бъде доста лесно в кавички, що се отнася до гражданското право, област, в която вече значително сме напреднали. Много трудно ще бъде обаче и то е разбираемо в областта на наказателното право, тъй като тази област имаме национални системи, установявали се в продължение на векове. Имаме професионални общности, е, юристи, съдии, които естествено държат преди всичко на своята национална традиция. И първото, което трябва да направим в това отношение е да изградим доверие. Доверие е такова, че практикуващите правото да са сигурни, че закона в съседната държава е не по-лош от техния. Тъй, че става въпрос преди всичко за взаимно доверие и признание. Аз а, а, съм се занимавала с програмата Еразъм за студенти. Благодарение на усилията ми програмата Еразъм стана Еразъм Мундус. Защо да не организираме подобен образователен обмен и за членове на съдебната система? За да изградим взаимното доверие. Що се отнася до гражданското право, обаче, аз съм категорична. Ще търся напредък, ще налагам европейски правила, когато националните норми възпрепятстват свободното движение на гражданите и ще завеждам производства срещу държавите членки, когато, които не спазват е, европейското право. Следващия оратор – Благодаря, госпожо кандидат комисар. Вие говорихте за това, че преди Европейският парламент не е имал достатъчно възможност да бъде изслушан и също така вие сте била депутат тук. Аз съм депутат от няколко месеца в Европейския парламент и в петък имаше заседание, което на което трябваше да ни бъде представено Суистобединението и това беше 24 часа преди влизането в сила на договор от Лисабон. Това не бива да се повтаря и аз за това искам да попитам как може парламентът да а, изпълни своята отговорност без да отхвърли а, подобна оговорка. Ако парламентът а, не ратифицира това споразумение, тази спогодба, е, то тогава е, какво бихте включили като комисар, като допълнителна разпоредба? Благодаря, госпожо Рединг. Вие сам е, сте се убедили в думите си. Знаете как беше в продължение на години. Всичко се решава на тъмно, парламентът няма думата. Но на 1 декември миналата година нещата се промениха. Парламентът ще има думата за напред. И нека е, да разгледаме конкретно случая е, на споразумението SWIFT. Договорено е в продължение на в срок от 9 месеца парламентът а, е, трябва да, да даде своето съгласие, но същевременно ще трябва да договаряме новото споразумение за SWIFT, което да влезе в сила след 9 месеца. И това споразумение ще се приема съгласно договора от Лисабон. И съответно парламентът ще бъде активен участник в този процес и комисарят за правосъдието също. Както вече съм казвала, и то недвусмислено, аз винаги ще задавам въпроса. Необходимо ли е всичко това? Не накърняваме ли личната неприкосновеност на гражданите? Съразмерна ли е мярката? Свързана ли е с основните права и свободи? Не противоречи ли на нашата харта на основните права и свободи? именно по този начин е, Сесилия Малстром и аз ще работим съвместно и заедно с парламента, за да се постигне ново споразумение за SWIFT. Благодаря госпожа Кингергал за една минута. Това е нова ера микрофонът Нова ера настъпва за правата на човека в Европа с влизането в сила на Лисабонския договор, както вече посочихте, госпожа кандидат комисар. И комисарят, който ще се занимава с правата и свободите, ще бъде натоварен с особена отговорност, но ще има и сериозни възможности. Имайки предвид, че в редица държави членки фактическата защита на правата на човека – се натъква на препятствия. И аз ви призовавам да обръщате внимание особено на мълсинствата, на най-уязвимите слоеве от населението и ви питам, как възнамерявате да прилагате на практика Европейската харта на основните права и свободи, която сега е документ с правна сила и кога предвиждате Европейския съюз да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека? Хартата и най-вече нейният шести член са задължителни, което значи, че хартата е едно от най-важните нововъведения съгласно Лисабонския договор. Аз се гордея с тази харта, защото тя е свидетелство за единството основано на многообразието. Тя се основава на националните конституции, на практиката на Европейския съд и на свода от решения, взети от съвета на Европа всичко това значи, че Европа вече е обединена не само по право, а и по ценности. И това, между другото, хартата е най-модерната форма на кодификация на основните права и свободи в света. Това не е рядко, това се забравя. Има ги класическите права и свободи, има ги економическите и социалните права и третото поколение права за защитата на личните данни, прозрачността на административното управление. Всичко това го има в нашата харта и ние наистина можем да се гордеем с нея. Сега, разбира се, ни предстои да я прилагаме на практика във всичките си решения. И това е причината, поради която всички наши решения, преди да бъдат публикувани от комисията, ще бъдат анализирани за съответствие с хартата. Ще се прави специфична оценка на въздействието на всеки проекто нормативен акт върху основните права и свободи. И ние, разбира се, ще наблюдаваме практиката на държавите членки при прилагането от тях на страна на европейското право във връзка отново с хартата и е, нашата търпимост ще бъде нулева, обещавам ви, що се отнася до е, нарушения на хартата. А, що се отнася до вашата роля, ролята на парламента, би било добре, ако не възразявате, да се изготвя годишен доклад за прилагането на хартата, обобщаващ множеството жалби, които постъпват при мен, при вас и множеството парламентарни въпроси, които ще задават. Питате ме също за съвместяването на хартата и на Страсбургската конвенция. Мисля, че трябва да започнем преговори възоснова на формален мандат, колкото се може по-скоро. Не мога да ви кажа точно кога биха приключили тези преговори, но разбира се, се, се ангажирам да ви държа в течение. Госпожа Моника Бенова за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо кандидат комисар. В писмените си отговори вие посочвате необходимостта от изграждането на едно силно пространство, европейско пространство на основните права и свободи. Заявявате и, че ще търсите съдействието на Агенцията за основните права и свободи в решаването на тази задача. Приемате ли, че от това ще се наложи разширяване на мандата на тази агенция, доколкото бившият трети стълб вече е част от обичайния законодателен процес, или пък според вас мандатът на агенцията вече е достатъчно широк и автоматично следва от влизането на Лисабонския договор в сила. Какви конкретни мерки ще предложите за утвърждаване на основните права и свободи от европейските институции и от държавите членки. Госпожа Рединг, Агенцията за основните права и свободи е нещо много важно като инструмент, понеже агенцията анализира положението и ни дава възможност при вземането на бъдещи решения да ги положим на солидна основа, тъй че да не сгрешим. Вторият момент е, че са налице няколко инструмента за разглеждане жалбите на гражданите като членове на Европейския парламент, всеки от вас в личното си качество получава оплаквания, жалби и петиции от избирателите. И това е особено важна дейност. Комисията за петициите на Европейския парламент, която според мен е една от най-важните комисии, аз съм е председателствала преди 20 години някъде, държи пръст на пулса на, на общественото мнение. И разбира се, Имаме и европейски омбудсман по всички въпроси е, за практиката на администрацията. И тези три елемента, тези три инструмента следва да работят съгласувано. Аз лично също, а и колегите е, комисари получават стотици писма от граждани и в годишния си доклад ние би следвало да ги анализираме, да обособяваме основните проблеми и да проведем дебат тук – в парламента, за да определим необходимите действия. Не можем да се разпиляваме във всички посоки. Проблемите са много. Трябва да обособим най-важните направления на действие. Например, въпросите за браковете, за свободното движение на основание гражданство и местопребиваване, за развода, за родителските права, за насилието е, срещу жените. Толкова много са нещата. Разбира се, трябва да ги подредим по важност и да насочим усилията си там, където с успех бихме могли да действаме конкретно. Благодаря, госпожа Роберта Ангелили. Благодаря, госпожа комисар. Аз е, винаги съм е, ценила качеството ви, че е, придавате толкова голямо значение на европейското гражданство. Около 30% на, от гражданите на Европейския съюз са на възраст под 18 години. Европейският парламент прие проект за европейска стратегия за е, правата на е, непълнолетните и е, реализация на правата на момчетата и момичетата във всички страни на Европейския съюз, за да може да се избегне всяка някакъв вид дискриминация и експлуатация. Един а, прост въпрос. Какви конкретни инициативи ще предприемете, за да дадете приоритет на правата на непълнолетните, защото в Лисабонския договор и картата на основните права те вече ни дават правното основание за всичко това и за това искам да попитам как смятате да се справите с все по-влушаващия се проблем, свързан с отвичане на непълнолетни възоснова на разводи, и искам също така да ме информирате във връзка с предложението за борбата с експлоатацията на непълнолетни и видеопорнографията. Ако не полагаме грежи за децата, не сме си свършили работата както трябва. Те са най-уязвимите членове на нашето общество и най-много се нуждаят от помощ. И преди всичко у нези деца, невидимите, за които никой никога не говори, децата в места за задържане, деца на улицата. Мисля, че ние имаме много голяма отговорност тук и за това бих искала да укрепя стратегията на Европейския съюз за децата. Сега, конкретни действия в резюме, но ние сигурно ще се върнем към тях, когато говорим за конкретното изпълнение. Престъпното обличане на деца – ще е, настоявам е, да се и, е, използва система за презгранично уведомяване в случаите на отвличане. Отвличането от родители. Брюксел 2А. Отвличане от родителите. Ще има проект през 2011 година след като през 2010 година е направен анализ. много дълго време е необходимо да се стигне до окончателно съдебно решение по тези дела и докато се стигне до прилагането и изпълнението на тези съдебни решения. За това ще се постарая да усъвършенствам процесуалното право. Рим 3. Знаете, двустранните е, отношения. Знаете, че тук има много големи закъснения е, и ще искаме да укрепим сътрудничеството, защото повече не може да се чака. Е, сексуални престъпления против деца, трафик ще е, внеса проекти на директиви в тясно сътрудничество с Сесилия Малстрем, която също има задължения в тази сфера. Всички тези въпроси, ако сте съгласни, ще се опитам да ги решавам с участието на децата. Децата трябва да участват в общественото допитване и освен това преди да предприемем нашите законодателни стъпки, трябва да помислим за това да се изказваме на език, който е достъпен за децата. Благодаря ви. Една минута за следващия оратор. Госпожо комисар, госпожа Кармен Ромера, в настоящата ситуация на глобализиране на престъпната дейност изправя гражданите пред противоречиви ситуации. Всички ние сме потенциални жертви, обаче от друга страна сме и потенциални заподозрени. И е, за това искаме а, да бъдат а, създадени съответни провили а, и а, когато се а, търсят лица, там се посочва дали става дума за мюсулмани или а, лица с по-тъмен цвят на кожата. И а, ние не можем да искаме от а, полицейските и правосъдните органи а, гражданите да бъдат жертва на липса на координация между тези органи. Затова аз искам да бъдат въведени европейски норми за защита на жертвите. Това ще бъде предложено по време на Испанското председателство. Как може да се създаде европейско пространство на правосъдие, ако не се прилагат бързо процесуалните норми, ако не се привличат бързо преводачи, писмени и устни за съдействие на съда? Това, според мен, е нещо, което чакахме твърде дълго. Благодаря, госпожа Рединг. Напълно съм съгласна с вас. Към нас трябва да има доверие. Трябва да има доверие към това, което правим извън Съюза и към това, което правим в Съюз. Точно това е причината, поради която председателят формулира тези задължения, тази отговорност хоризонтално но ги повери на един комисар. Разбира се, аз трябва да работя съвместно с комисаря, който отговаря за външните отношения. Така че и във външните отношения това, което правим, да бъде на същото ниво, както това, което правим във вътрешните си отношения. Във вътрешните ни отношения хартата, всичките предписани в нея права сега е неразделна част от договора и това ни дава много силен инструмент. И инструмент, с който не разполагахме по такъв начин преди. Сега средството е в ръцете ни и трябва да го използваме. Ще го използваме и това казах в увода си. Ще използваме тези средства а, в случаите, когато става дума за заподозрени лица. Също така, в уводните си бележки казах, че трябва да положим грижи за пострадалите от престъпления. Защото съществуват много практически а, мерки за подпомагане на пострадалите. Трябва да има а, организации за подпомагане на пострадалите във всички държави членки и второ, те трябва да работят резултатно, наистина да оказват помощ. Може би а, трябва да обърнем внимание на онези организации, които специално работят а, с пострадалите от сексуална експлоатация и битово насилие. От момента на извършване на престъплението през целия съдебен процес и след фазата на осъждането все трябва да се предприемат мерки в тази посока, така че много работа ни очаква, но тази работа предстои да бъде извършена в сътрудничество с националните правителства. Благодаря. Госпожа е, Софи Интвелт, една минута. Благодаря, господин председателю. Основните права са сред основните задължения на Европейския съюз. Алде очаква комисарят пълноценно да използва всички юридически и политически инструменти в тази насока. Но, госпожо Рединг, вие като че ли имате минималистически и пасивен подход към ролята на, държа... на основните права и оставяте тяхната защита на националните държави и на съдилищата. Какви действия ще предприемате срещу хомофобията, престъпленията в областта на здравеопазването? Ще е, предприемете ли мерки е, за регистриране и за възможност за е, сключване на брак от двойки от едни същи пол и транссексуални двойки? мерки. Какво отношение имате към член 17, към верските организации и организациите, които не са верски? Вие казвате също така, че ще има трудни въпроси за договаряне, да кажем, данните за пътниците, но вие като комисар подкрепихте споразумението с Съединените щати за обмен на такива данни. Какво се е променило сега? Благодаря, госпожо Рединг. Да, тук са 10 въпросите, бих казала. Нека отговоря на един или два. Първо, е, говорейки за прехвърлянето на данни и обмена на данни. Онези от вас в залата, които а, е, са били на заседанията на комисията ИТРЕ, знаят, че по директивата а, е, за запазване на данните аз съм се изказвала против. Комисията ИТРЕ също беше против съветът на министрите е, на е, далекосъобщенията също беше против. Съветът на вътрешните министри осигури приемането на тази директива. И аз се надявам, че следващият път в парламента, когато предстои приемането на такъв акт, ще помисли много по-добре преди да каже да. Казвайки това, мисля, че мога само да повторя това, което отговорих на различните поставени въпроси до сега за начина по който новият договор от декември 2009 година урежда всичко. От тази дата, от влизането в сила на Лисабонския договор, ние възприемаме хоризонтален подход. Проблемът на основ... за основните права трябва да бъде отразен във всички наши актове и всички наши проекти. И е, този проблем трябва да бъде взет предвид от всички държави членки, когато те въвеждат в националното право е, актовете на Европейския съюз. Хомофобията няма място в Европейския съюз. Свободното движение е, на лица се осигурява без да има значение каква е сексуалната ориентация на лицето. Европейският съюз няма възможност да се намесва в а, семейното право на държавите, а, за да определя кога ще се сключва и кога не може да се сключва брак. Но той може да предприеме действие, когато гражданин се придвижва от една държава в друга и може да се ползва от права, а, придобити в различните държави и а, в, по линия на правото на Европейския съюз. Благодаря, господин Могор. Една минута. Каква мерки ще предприемете, така че според Стокхолмската програма за основните права да бъде прекратена всяка дискриминация на традиционните малцинства в държавите членки? И как ще осигурите, защото членовете на тези малцинства, традиционни национални малцинства, да могат да допринесат за пълноценното създаване на европейско пространство на правосъдие, свобода и сигурност, като граждани с напълно защитени права. Госпожо Рединг, по този въпрос имаме два нови елемента в новия договор. Първият елемент е член 2 от договора. В него за първи път се прогласяват правата на лицата, принадлежащи към малцинства. Не малцинства като цяло, а лица, принадлежащи към малцинствата, имат субективни права. Към това можем да добавим член 21 от хартата. И аз възнамерявам тези основни права а, да доразвия а, в рамките допустими от общностното право, а, като разбира се държавите членки предстои и да въвеждат актовете, които ние ще създаваме. Така че на ниво Европейски съюз ние можем да влияем върху съдържанието на правата, а изпълнението на правата вече ще се извършва на ниво държави членки. Агенцията за основните права тук ще играе възлова роля с извършването на анализи на положението. Тя ще ни подава този анализ, тази така необходима информация. В моя екип ще има един човек, който ще отговаря за основните права на младсинствата. Той ще работи само по тези въпроси, така че и вие, като парламентаристи, е, ще знаете към кого да се обърнете. Защото съм сигурна, че всеки от вас е, може да постави много въпроси в тази сфера. Бих искала тези въпроси да е, реша по много прагматичен начин, да използвам нашето законодателство, когато е необходимо и когато това наистина е необходимо с оглед на правомощията, предоставени ни от договора. Рената Зомер. Äh, Благодаря. Във връзка с сигурността и защитата на личните данни, вие казахте много, също и във връзка с SWIFT. Аз мисля, че тук вие наистина смятате да се представите много добре. Казахте нещо и във връзка с скенерите. Аз обаче смятам, че те като че ли нарушават свободата на гражданите и тяхното достоинство. Гражданите също са част от транспорта в транспортните средства и след контрола на лицата те могат след това да купят доста неща, които няма как от тях след това да се освободят. Всъщност тези скенери за проверка на лица по летищата не са ли излишни? Не става ли дума тук за сляп акционизъм? И не става ли всъщност дума за това да се направи преди използването на тези скерени необходимата правна проверка? Благодаря. Госпожо Рединг, мисля, че вече много ясно заявих позицията си, що се отнася до скенерите на човешкото тяло, но тези скенери, телесните скенери са е, само една част от цял ансамбъл. Тук се включват данните за пътниците в самолетите, SWIFT, всичко, което в момента е в процес на подготовка и един ден ще се превърне в конкретен проект. И за това трябва да имаме много ясна позиция. Никога не трябва да се водим от страха. Напротив, Нашите ценности, върху които се гради съюзът и които сега са въплатени в договорите, трябва да бъдат изведени на преден план, включително когато водим преговори по международни споразумения. Е, трудно ми е да се съглася повече с вас, когато казвате, че е, хората не са пакетите, не са колети. Хората имат достоинство. Всяка мярка, която ще бъде предприета, трябва най-напред да съответства на човешкото достоинство, на правото на личен живот, на здравето. Това трябва да се изясни. Дали мярката съответства на тези три изисквания? Тези а, скенери все още не са тествани, те не са пробвани и това трябва да влезе в дневния ред. И за това аз бих искала с моята колега Сесилия Малстрем да направя така, че преди Европейският съюз да предприема каквито и да е действия или да направи проект в тази сфера, най-напред да проверява проектите по тези критерии. Госпожо Скигегард, една минута. Госпожо комисар, вие сте е, решена да утвърждавате равенството между мъжете и жените. Какви мерки ще предприемете държавите членки изцяло да прилагат действащите директиви за равенството и забраната на дискриминацията, особено по отношение на мигрантите, ромите и транссексуалните, хомосексуалните. Непрекъснато наблюдаваме високи нива на дискриминация и насилие към най-уязвимите групи – иммигрантите, ромите в много държави членки. През моля да не прекъсвате, казва председателят. През 2009 година Европейският парламент прие хоризонтална директива за забрана на дискриминацията. Какво ще направите за по-нататъчното прилагане е, и, приемане на европейско право. Как ще гарантирате липсата на дискриминация срещу лицата с хомосексуална ориентация или транссексуалните лица и е, други уязвими групи? Госпожо Рединг. Няма да ми стигнат две минути със сигурност, за да разясня всички действия, които ще бъдат предприяти на основание дискримина... Е, директивата за забрана на дискриминацията. Е, тук е, тази директива предвижда е, равнопоставено третиране извън контекста на пазара на труда. Такова равнопоставено третиране трябва да ползва всички уязвими групи, не само тези, които вие посочихте, но и лицата с увреждане, възрастните хора и така нататък. Има много, много насоки, в които можем да предприемем действия по тази линия. Зная, че парламентът стои сериозно зад тази директивата. Зная, че има много проблеми, които те първа предстои да преодолеем в съвета. И всичко това ще подлежи на задълбочени дискусии. Тъй като вие е, посочихте най-различни елементи в своя въпрос, аз искам да се спра само на един, а именно ромите. Изследването на Агенцията за основните права очерта някои факти, а именно, че е, членовете на ромските групи е, биват е, дискриминирани по отношение на жилищно настаняване, участието в съдебната система и в правосъдните процеси, и пазара на труда. Това е недопустимо. Тук ще работя съвместно с комисаря Андор. Ще използваме структурните фондове по най-устойчив начин. Дадох ви пример с програмата Акседер в Испания за професионално обучение. Тя постигна реален успех. Ще използваме парите от нашите фондове за постигане на други подобни успехи. Има също така директива за расово равенство и Европейска платформа за социално приобщаване на ромите, където са посочени основни участници в тези процеси. Мога да ви кажа, че политиката, за да има конкретни резултати, ще бъде съобразена с Европейската среща на върха за ромите в Кордова през пролета. И е, оттам нататък ще проистъкат конкретните действия. Благодаря. Господин Вим е, Вадекамп. Една минута. Господин председателю, Лисабонския договор открива нова ера за сътрудничество между европейските страни в сферата на правосъдието и в частност в сферата на наказателното право. Е, ние проявяваме много голям интерес към тази нова сфера на общи действия на Европейския съюз, защото искаме нашите граждани да бъдат по-сигурни и искаме престъпниците да не се чувстват така свободни. Можете ли да ни посочите три конкретни инициативи, които възнамерявате да предприемете в областта на наказателното правосъдие, тъй, щото Европа да стане по-безопасно място за своите граждани? Благодаря, госпожо Рединг. Мисля, че още в встъпителните си думи засегнах този въпрос и какво трябва да бъде направено. Конкретно, но то няма да бъде лесно. Понеже колкото и лесно да стоят нещата в гражданското правосъдие, колкото и сравнително лек да е пътя към по-нататъчен напредък, тъй като вече немалко е сторено, толкова по-труден ще бъде този път в областта на наказателното правосъдие. Е, в която област е, твърде много се държи на субсидиарността. И поради това е особено важно и за Европейския парламент, и за националните парламенти да имат мнение. И то конкретно. Е, така че държавите членки да не блокират, да не възпрепятстват подети от комисията инициативи. Но по тази причина смятам е много важно да подходим предпазливо. Не бива. Е, папката правосъдие падна от бюрото на кандидат-комисарката. Та, та трябва да, да, да процедираме много внимателно. И, и внимателно да подбираме въпросите, по които да работим. Взаимното признаване определено е един от елементите. По-нататък, премахването на екзекватурата, понеже тя всъщност е лишена от смисъл. Специфична инициатива по отношение на запорирането на банковите сметки, както и по въпроса за клеветата и уронването на репутацията по Рим 2 все с цел да се спре така наречения съдебен туризъм. Това са все трудни въпроси. Много внимателно ще трябва да бъдат обсъдени и с националните парламенти, и с правителствата, и Европейският парламент може да съдейства в контактите с националните законодателни събрания. Благодаря, господин Ставрос Ламбринидис има думата за една минута. Благодаря. Госпожо Рединг, преди около месец Ръководителят на голям доставчик на интернет заяви, че ако нямаш какво да криеш, няма и от какво да се опасяваш във връзка с следенето на е, интернет от а, държавата. Аз бих казал, че ако човек няма какво да крие, той не е жив. Всеки има какво да крие, без това да е противоправно. Въпрос на лични убеждения, на ако щете, здравословно състояние. И това, че споделяме тези свои тайни с някого по интернет, не означава, че сме приели държавата да знае за тях. Вие възнамерявате ли, е, както поиска през 2008 Европейския парламент, е, да разгледате възможността за е, определяне на ограничения върху възможността да се нарушава неприкосновеността на личния живот в интернет? Казвам го, защото е, много от доставчиците на интернет са поставени в е, положение да налагат правила. Е, благодаря. Много съм работила с заместник-председателя по тези въпроси, когато разглеждахме и приемахме пакета от актове за далекосъобщителните оператори този въпрос за неприкосновеността на личната информация бе определено на дневен ред. Спомняте си вероятно, е, че когато вече са дадени права, правото на лична неприкосновеност, и тези права не се зачитат от държавата, независимо от дали в лицето на някакъв частно правен или публично правен субект, трябва да се действа. Така наречения форм, казусът форм, стигна до, до съда. Знаете, ставаше въпрос за използване на лични данни без съгласието на, на титуляра. Правилото е ясно. Предварително осведомено съгласие. И, и, и, и няма, е, няма какво да се спори е, по този въпрос. Ако е, лицето не е съгласно, никой не може да го пипне в интернет. Колегата ми Нели Крус отговаря конкретно за този ресор, но като комисар по правосъдието аз също ще имам за, задачата да, за задача да предлагам законодателни мерки за прилагане на практика на правото на защита на личната информация. И още повече това право е изрично прогласено от действащия вече договор. Може да разчитате на мен да го отстоявам. Благодаря госпожа Натали Гринсберг за една минута. Е, благодаря. Е, много съм удовлетворена от това, че се създава е, отделен ресор за основните права и свободи и правосъдието. И аз ви пожелавам на добър час в изпълнението на тези тежки, уверявам ви, е, задължения. Може да разчитате на нашето съдействие, така че Европа наистина да стане пространство на правата, свободите и правосъдието. Вие посочихте необходимостта от допълване в тази връзка на работата на Европейския съд и на Съда за правата на човека и е, в частност по отношение на шести член от хартата, Въпросът ми в тази връзка е съвсем пряк. Е, той прозвуча и в други изказвания. Как смятате и, и в какви срокове да се стигне до присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека, понеже а, е, съвместимостта по дух между нашите е, е, действия и конвенцията е едно нещо, но когато по буква ще трябва да се съобразяваме с клаузите на конвенцията, това би довело до известни ограничения. По-нататък, във връзка с процесуал, процесуалните права на лицата, какви конкретни инициативи смятате да предприемете и каква е позицията ви относно е, принципа на взаимното признаване на съдебните решения? Благодаря. Госпожа Рединки има думата. Мога да кажа кога ще започнем преговорите. Но съвсем скоро, уверявам ви, веднага след като имаме мандат. Когато ни бъде даден мандат е, да водим преговорите, мандатът, знаете, е, е право да се заемем с тези преговори, а задължението е недвусмислено, е, предвидено по 6 член от договора. Така че е, въпросът е, е не дали ще преговаряме. Ние сме решени да преговаряме. И разбира се, между двете съдилища, между двата съдебни органа, е, ще трябва да се търси равновесие. Ние целим да укрепим нашите съдилища, да засилим тяхната роля по въпроси за правата на човека, не да ги отслабим. И нашия Люксембургски съд, в частност, съда на европейските общности, трябва да си остане такъв какъвто е бил в продължение на десетилетия, а именно онази институция, благодарение на която сме ковали европейски закони за добруването на нашите граждани, за процъфтяването на нашия вътрешен пазар. Така че съчетаването на дейността на тези две съдилища ще трябва да бъде напредък, а не отстъпление. И задачата няма да бъде лека. Става въпрос за международно правен акт, който ще трябва да бъде ратифициран не само от 27-те на Европейския съюз, а и от останалите държави членки на съвета на Европа. Така че преговорите няма да бъдат леки, вероятно. Аз а, ще взаимодействам тясно по този въпрос а, с правната служба с Люксембургския съд и с комисаря е, за външните отношения. Благодаря, господин Яцек Проташевич, за една минута. Благодаря, господин председател на Испански. Госпожо председател, позволете ми да повдигна въпрос за така наречената гражданска инициатива, съгласно Лисабонския договор, което според мен е не само едно ново, значимо право на европейските граждани, а и сериозна стъпка е, към приближаване на Европа към гражданите, доколкото тя им дава възможност по-пряко да участват в вземането на общоевропейски решения. Как възнамерявате да приложите на практика този принцип за гражданската инициатива и как на практика гражданите биха могли да упражняват това си ново право? Госпожа Рединг. Микрофон, моля. Гражданската инициатива е наистина нов елемент, съгласно договора, и може да се окаже много важен елемент, тъй че да се чуе гласът на гражданите. Може да се окаже и опасен елемент обаче, ако от самото начало не изясним по кои конкретно въпроси биха могли да търсят и получават отговори гражданите. Ако гражданите, например, рекат, че настояват да се въведе смъртното наказание, съжалявам, обаче основните права и свободи са основополагащ елемент на Европа, който е неотменим дори и по инициатива на гражданите, той не може да бъде отменен. Ето защо преди тази гражданска инициатива, тази практика да се превърне в реалност, ще трябва да формулираме конкретни правила и условия, така че това ново право да бъде градивно. Благодарение на това ново право да се ориентираме по пътя напред, да търсим нови инструменти за решаване на проблемите. Така че стремежът ми ще бъде колкото се може по-скоро да е, бъдат формулирани конкретните условия, реда, по който ще може да се упражнява правото на гражданска инициатива. И за мен това ще бъде от огромно значение. И, и, и за мен, и за вас аз ще се възползвам от възможностите за комуникация, за общуване с гражданите, за да разяснявам какъв е залогът, а и вие в избирателните си райони ще трябва да свършите своето. Много работа ни предстои и то заедно в това отношение. Благодаря. Господин Манфред Вебер има думата. Уба, уважаема госпожо комисар, вече имаме 6 изслушвания и искам да изразя една критика, а, именно, че а, твърде малко конкретни неща се казват по време на тези изслушвания и за това аз искам да ви поздравя за това, че давате ясни а, отговори във връзка с бъдещето, във връзка с а, инструментите а, и наистина поздравявам вашите усилия за укрепване на Европейския съюз. Аз искам сега да ви задам един конкретен въпрос. Стокхолм, Лисабон и двете е, места са свързани с големи шансове и е, са свързани с изграждането на една нова правосъдна система. Честно правосъдие в Европа и за това искам да попитам е, каква е вашата сигурност по този въпрос. Ще успеем ли през следващите пет години да реализираме една такава обща правосъдна система? Госпожа Рединг ние имаме немалко справедливи съдебни системи. В държавите членки, нека не го забравяме, не започваме от нулата, обаче доразвиваме онова, което е градено в продължение на векове в държавите членки. Сега възниква нова реалност, а именно, че гражданите се придвижват между държавите – и губят правната сигурност за приложимото право, за подведомствеността, за компетентния съд. Така че трябва да се снабдим не само с инструментите, благодарение на които справедливостта да укрепва, а и от възможности, от инициативи за осведомяване на гражданите за собствените им права. Всеки един от трима граждани, в случай, че стане жертва на дискриминация, не знае нито какви са правата му, нито как да ги отстоява и, и това е зле. Аз вече казах и, и ще подчертая. Необходимо е да реформираме областта на гражданското право при трансгранични спорове – ще търся взаимно признаване в наказателното право. Зачитане правата на партньори, на, на е, съпрузи от различни е, държави членки, при пътуване, при установяване, е, при развод. Всичко това трябва да се работи едновременно и в същото време Работейки по същество, следва широко да информираме гражданите за правата им и за възможностите да е, потърсят е, защита. Ако човек не, не познава правата си, той няма права. И в това отношение трябва да работим повече в бъдеще. Благодаря и накрая, преди да приключим е, първата част, госпожа Росарио Крочета за една минута господин Розарио Крочет. През следващите пет години Европейския съюз трябва да усили общата борба срещу организираната престъпност. Как искате да изпълните тази цел? Как една европейска заповед за издирване на лица чрез Евроюст може да бъде реализирана? и как е, може да бъде гарантиран демократичен контрол на този орган предвид договор от Лисабон в наказателно-правната област. Е, какви предложения имате във връзка с взаимното признаване на а, и имущества и а, е, какво възнамерявате да направите във връзка с единната защита на жертвите на престъпления в цяла Европа? в наказателния процес. Благодаря, госпожа Рединг. Right. Is... Вие сте напълно прав и е, то е ясно регламентирано от новия договор. Крайната цел е Евроюст да се превърне в Европейска прокуратура. Нямам достатъчно време да развия до край тази идея, но, но това, което според мен излиза на преден план, са преди всичко финансовите аспекти. И през едните месеци и години трябва да видим достатъчно ли е или, или не. Съгласно договора, може да се направи следващата стъпка напред. И както всичко, което се отнася до наказателното право, в този случай също ще трябва да привлечем подкрепата на държавите членки и на националните парламенти. Лично аз обаче смятам, че ще бъде много важно тази Европейска прокуратура да има правомощия по всички въпроси за е, трансграничната и още повече тежка престъпност. Да вземем е, педофилията, е, за пример. В това отношение съм убедена, е, че е необходимо да засилим сътрудничеството помежду си, за да намерим необходимите решения. По наказателно-правните въпроси винаги присъстват два елемента. Извършителят или предполагаемият извършител, това лице има основни права и свободи. Не е лишено от тях и в условията на една демокрация тези права и свободи са гарантирани, докато лицето не бъде осъдено с вляза в сила присъда. Дори когато лицето бъде лишено от свобода, съгласно такава присъда, то не се лишава до край от права и свободи. Това понякога се забравя. От друга страна е жертвата или лицето пострадало от престъпленията. Ние до сега, струваме се, само на думи отстояваме правата и на това лице а е необходима една солидна, успоредна система, която зачита е, правата на е, унези, е, които естествено не по своя воля е, са пострадали от престъпление. Е, оратор се опитва да прекъсне процедурата, е, председателят отнема думата на ораторката. Координаторите определиха условията, продължава председателят. Моля, бъдете така любезна, спазвайте правилата, както ги спазват всички. Благодарим ви сърдечно, госпожо Рединг, от името на всички е, депутати за съдействието и проявеното разбиране. Сега ще пристъпим към втората част от е, изслушването моля само, нека напомня на членовете на ЛИБЕ, на Комисията по правата и свободите, че ще проведем заседание за оценка на току-що протеклото изслушване в 18 часа. В 17.30 ще заседават координаторите. А сега предавам штафетата по председателството на господин, на господин Лене от правната комисия. За мен беше удоволствие. meine sehr verehrten Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, моля бавно и сигурно да продължим изслушването. Мисля, че ще можем да работим относително бързо. В началото искам да дам едно указание. Бяхме информирани, че е, разполагаме общо с 30 минути за всички е, три комисии и бихме могли да е, превишим това време, така че е, искам да успокоя колегите от комисията по правата на жените и равенството между половете, че няма да има ограничения и ще могат да използват а, изцяло времето си. Аз ще бъда съвсем кратък. Искам а, само да посоча, че процедурата ще а, бъде малко по-различна в нашата комисия. При нас всеки от задаващите въпроси имаше възможност да задава въпроса за една минута, след което комисарят отговаря в рамките на две минути. Освен това, Съществува възможност и за допълнителни въпроси, обаче моля по същата тема, а не за съвсем нови теми. Още веднъж ще се даде след това възможност на комисара за една минута да отговори на допълнителния въпрос. Това е процедурата в Комисията по правни въпроси, така че сега искам сърдечно да поздравя госпожа Райдинг от Комисията по правни въпроси и още в началото ще и дам думата за встъпителни думи. Госпожо Рединг, имате думата. Thank you very much, uh, Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Именно в вашата комисия се решават основополагащите правни въпроси на Съюза, свързани с тълкуването и прилагането на общностното право, на гражданското право, на търговското право и на процесуалното право вие определено знаете, че аз самата не съм юрист. И аз храня дълбоко уважение към ваше, вашият експертен потенциал на юристи. И ако ми позволите, аз ще се възползвам максимално от този експертен потенциал през идните години. Аз обаче <clears throat> работя в европейската политика вече 20 години и съм наблюдавала нормотворческия процес. И мога да кажа, имам практически опит. Добре съзнавам значимостта на правната норма в Европейския съюз. И за мен нашия наднационален правов ред е самата сърцевина на съюза. Съюзът не се споява е, е, от някаква сила, от някаква принуда. Негова спойка са съвместно създадените и приети правила, които следва да бъдат зачитани, прилагани и налагани принудително, когато е необходимо. Става въпрос за Рехцгемайншафт, господин председател, както казва Валтер Халшайн. Става въпрос за една общност, основана на правото. И именно на тази основа през последните години имаме множество исторически постижения. Защо? исторически, защото разлики помежду ни има. А европейците са умяха да превръщат тези разлики в предимства. Така че в правната област да създават именно това единство на многообразието. Да, имаме 27 национални правнопорядъка, е, различни правни традиции, но и един наднационален свод от закони, който се дължи на способността ни да се вслушваме едни в други, да се учим едни от други, да съчетаваме най-доброто от националните си традиции, за да постигнем една нерядко по-силна европейска система. Защо го казвам? Защото според мен това следва да бъде основата на по-нататъчния ни напредък. Комисията предлага, парламентът и съветът обсъждат и изменят е, е, нормативните актове и след това отново комисията следи за тяхното практическо прилагане. И аз винаги ще зачитам различните правни традиции на държавите членки. Казах го е, и е, на току-що протеклото изслушване. Този въпрос е най-важен в областта на наказателното право, в която област нашите правомощия са сравнително нови, в която област националните парламенти имат немалко правомощия и в която държавите членки винаги могат да дръпнат ръчната спирачка, така да се каже. Така че Необходимо е тук да търсим консенсус. В областта на гражданското и търговското право разчитайте на мен да предлагам нови проекто актове, винаги когато е необходимо и когато следва да укрепваме вътрешния пазар. Така, например, в областта на гражданското и търговското право трябва да бъдем максимално амбициозни, защото така бихме могли да помогнем на търговските, на стопанските субекти да преодоляват е, бюрократичните препятствия. Бихме могли е, да съдействаме за намаляване на разходите по стопанската дейност. Можем да е, облегчим ежедневието на обикновените граждани, когато се придвижват из Европейския съюз, когато пазаруват Европейския съюз. А това, между другото, би ни помогнало по-бързо да преодолеем и економическата криза, понеже укрепването на единния пазар е най-надежният инструмент е, за економическо възстановяване. Единният пазар – би бил още по- солиден, още по-успешен, ако изградим единно пространство на правосъдие. Познавам вашите парламентарни доклади по собствена инициатива на парламента, настояващи за ново законодателство в тази област. Много от тези идеи могат и, и ще бъдат подети от а, новия комисар за правосъдието, след като вие настоявате за това, просто защото те са смислени. Е, има смисъл да се премахне екзекватурата. Екзекватурата струва между 800 и 1000 евро. И то само в адвокатски хонорари. А, а е нещо абсолютно ненужно. В същото време обаче ще трябва да бъдат въведени гаранции. Тоест, премахване на екзекватурата и въвеждане на необходимите гаранции. На второ място внесено е Председателят прекъсва, напомняйки времевия регламент. Добре, продължава председателката. Съвсем накратко. Ограниченията на отговорността при пътно-транспортно происшествие са неприемливи. Има хиляди е, е, пътно-транспортни происшествия от трансграничен порядък годишно. Е, необходима е правна сигурност в това отношение. 50% по-нататък от дълговете са необезпечени при трансгранични транзакции. Необходимо е да укрепваме законодателството за защитата на потребителите. Аз отговарям и, и за това. Е, и ще трябва да се търси равновесие между страните в, в, в една сделка, търговеца и потребителя. Знаете, аз съм убеден привърженик на е, правата на е, потребителя. Аз не съм чела а, тази книга, но, но съм я прегледала и ви уверявам, че това е едно отлично произведение, е, върху което трябва да градим следващите си постижения. Това е една солидна основа за Европейски граждански кодекс. Между другото, Съединените щати е, е, в зората си започват с търговски кодекс за всички щати. Защо и ние да не последваме този пример? Съжалявам, че трябва да ви прекъсна. Сега продължаваме с въпросите. Следващият е, оратор е колегата Тадяо Савевка. Е, той е от е, НП. Благодаря, госпожо комисар. Най-напред искам да благодаря топло за тази декларация и за инициативите, че това, което Европейският парламент подема като инициатива, вие ще се опитате опитате да превърнете в законодателна такава. Това ще бъде много а, полезно. А, и ето сега вече едно предложение. В края на миналата година парламентът искаше да бъде направен а, проект за родителските задължения и при необходимост искаше да се приеме решение за засилено сътрудничество, като съответно се вземат предвид и правата на децата писмените отговори на въпросника вие казвате, готова съм да внеса проект е, за засилено сътрудничество по Рим 3 е, в първите месеци от мандата си. Това е много важно заявление. Бих искал да ви попитам обаче дали има други възможности и решения. Какво имате предвид, като се съобрази също задънената улица, в която е изпаднал съветът? И е, кога и по какъв начин ще предложи такова разширено сътрудничество на нас? I do not like when Europe Някак не ми харесва Европа да напредва, да прави стъпки напред чрез те нареченото засилено, разширено сътрудничество, когато само някои държави правят тези стъпки, а не всички. Винаги, когато е възможно, бих искала 27-те да вървят заедно. Но когато видя, че по много важен въпрос, подобно на Рим 3, просто не е възможно да се стигне до единодушие, тогава може да се окаже, че не съществува друга възможност за постигане на напредък. Аз вече говорих за цифрите Всяка година имаме около 350 хиляди нови а, брака с международен елемент и всяка година имаме около 170 хиляди развода с международен елемент. А, значи 20% от всички разводи са всъщност при разпадане на смесен брак. И най-често проблемите се пораждат за по-слабата страна в брака. Това са жените. Проблемите се пораждат за децата. Значи може да се окаже, че тук нямаме друга възможност, освен да вървим по пътя на разширеното сътрудничество. Десет държави членки са поискали да стане това. Мисля, че те са прави и ще ги подкрепя. Но мисля, че междувременно когато държавите членки видят, че има резултат, има синергия и останалите ще се присъединят. Така че просто ще е необходимо малко време. Е, към 10 ще се присъединят други, ще станат 20, 25 и накрая 27. Нека не чакаме, нека вървим напред. Благодаря на колегата Звевка. Съвсем накратко, госпожо комисар, вие казахте, че 10 държави членки са поискали е, процедура на разширено сътрудничество в този а, момент а, в тази сфера. Планирате ли да внесете изменения в първоначалния проект на комисията? The... Е, Това е нещо, което ще направя от деня, в който вие решите дали ще бъда комисар. В момента давам отговор само в най-общи насоки, но не, се, но не се спирам на всички подробности. Това ще направя много бързо, защото подготвителната работа е извършена, тъй че не става дума за нещо изцяло ново. На основата на така извършената подготвителна работа ще взема решение. Ще помоля всички членове на парламента, които имат опит в тази област, да ми дадат своето становище. Не само официално, но и неофициално. Това ще бъде много полезно за мен. Защото много ми се иска едно така важно решение за европейските граждани да бъде взето а, възможно най-бързо. Този съдебен туризъм на гърба на по-слабата страна във брака наистина е много голям проблем. И този елемент не трябва да присъства в образа, който имаме за Европейския съюз, образа, който и аз имам за Европейския съюз. Благодаря, господин Рапка. Госпожо Рединг, в германската ежедневна преса вие сте описана като жена с шарм, като жена, която умее да отстоява принципите си, но и като човек, който се ползва с много добра репутация сред европейските фирми. Защо? Защото се предполага, че вие ще се занимавате до голяма степен с економически въпроси и също така в сферата на равенството и недискриминацията от вас не се очакват е, някакви нови регулации. Обаче е, по отношение на защита на потребителите, също така и е, отношението на работещите към техните е, предприятия, като се мисли за европейското частно дружество, е, тук свързвам нещата с е, въпроса за самоопределението. В отделните държави членки има различни стандарти и как е, вие бихте ни освободили от е, страха от това различие? Като бивш журналист никога не бих се опитала да критикувам работата на колеги журналисти, но ако този журналист беше се обърнал към далекосъобщителния сектор, щеше да получи друг отговор. Те не бяха много доволни от мен а, от регла... поради регламента за роуминга. Моята позиция е, че не трябва да бъдете против едни и срещу други. Трябва да постигнете равновесие. Разполагаме с вътрешен пазар, където гражданите имат право на свободно движение. Сега вече имаме основни права и забрана на дискриминацията. Всичко това може да бъде уравновесено. Аз също съм виждала подобни твърдения в немски вестници, но макар сега да не разполагам в ръцете си с този документ, има един такъв много интересен анализ на немски университет, според който в предприятията, където има висока степен на приобщаване на жени, на хора с увреждания и на хора, които са често обект на дискриминация. Тези предприятия е, дават много по-добри резултати. Така че смятам, че в нашето общество съществува някакво равновесие, което трябва да бъде запазено. Някой път е, се обръщате към а, е, търговските аспекти, друг път обръщате поглед към потребителските аспекти. Трябва да имате предвид, че а, Що се отнася до директивата за потребителите, изцяло ще се съобразя с а, правата на потребителите. Зная какви критики се отправят в тази насока. Мога да ви кажа, а, че ако а, потребителите биват лъгани и мамени, няма смисъл въобще да говорим за никакви директиви за потребителите. Така че необходимо е да се поддържа равновесие. Това е разбирането ми. Добре, а, Вярно е това, което казахте, обаче вие самата посочихте основното мото в сферата на защитата на потребителите и разбира се, тук трябва да се вземе предвид факта, че трябва да се учита техните интереси, но има един друг въпрос. Дали не искаме минимална или максимална хармонизация на защитата на потребителите? Има спорове тук в парламента по това и за това аз искам да чуя вашето мнение. Като комисар за далекосъобщенията през миналите пет години, както и комисар, отговарящ за а, въпросите, свързани с а, трансграничните покупки в интернет, а, не може без потребителя да изградите вътрешния пазар. Значи не е в интерес на. А, предприятията, които търгуват извън собствената си държава, да има минимална хармонизация. Защото ако хармонизацията е минимална, те не могат да упражняват правата си. Това се вижда много добре в търговията в интернет. Тъй като липсва доверие, просто не се извършват сделки с международен елемент в интернет. Техният брой е много ограничен. Така че, знам, че това е отговор на вашия въпрос. Знам, че трябва също да се погледне качеството на редакцията на директивата за потребителите и нивото на защитата да се погледне. Тези въпроси ще имам предвид, когато обсъждаме а, с вас като нормотворец и с съвета, за да намерим практическо решение на сегашните проблеми. Благодаря, колегата Балтасар. Благодаря, господин председател. Госпожо Рединг, в е, встъпителните си думи вие посочихте, че един от вашите приоритети ще бъде Европа на гражданите. Това означава, че вие имате намерение да е, вземете конкретни мерки – за закрила на правата на гражданите в ежедневния живот в рамките на Европейския съюз. Когато те пътуват в отношенията им с други граждани, а също така и в търговския обман. За да можете обаче да запазите спецификата на различните правни култури и правни системи в Европейския съюз, трябва да се стигне до взаимно признаване на официални документи. Вие говорихте за а, м, официалните документи и освен това искам да попитам какви други мерки предвиждате за признаването на официални документи, които са забрани не само от нотариуси, но и също на други официални документи, които на национално равнище се издават правомарно? Тук вече стигаме до съвсем практически проблеми които пречат на гражданите в Европейския съюз да се ползват от правата си. Ако погледнете доклада Ламасур, там има много-много конкретни примери, които обясняват защо Европа на гражданите не функционира както трябва. Ако искаме истинска Европа на гражданите, трябва да решим тези съвсем конкретни проблеми. През 2008 година Европейският парламент призова към по хоризонтално отношение към а, взаимното признаване. Днес а, взаимното признаване е наистина на парче. Започнахме да прилагаме този а, хоризонтален подход. Колегата, а, която отговаря а, за тези въпроси, започна с а, наследяванията с международен елемент. Въведе се европейско удостоверение за наследници. Мисля, че това е много добър начин. Би трябвало да продължим да го прилагаме, но не бива да налагаме нищо отгоре. Първо трябва да проведем обществено допитване по тези въпроси, за да получим становища както от хората, които формулират политиката, така и от съответните предприятия, структури, хората, гражданите и разбира се от професионалистите, които работят в тази сфера. Те знаят най-добре кое е необходимо, след което ще предприемам конкретни действия. Second question. Втори въпрос. Европ... съществува ли европейски орган или по-точно ще съществува ли такъв европейски орган, който да може да заверява подобни документи? Ако да, то бихме намерили общ знаменател по отношение на правното действие на различните документи. Смятате ли, че това е възможно? Това е една от многото възможности. Може би не е необходима нова институция. Не съм непременно за създаване на нови административни органи, които утежняват структурата, а не упростяват нещата. Ако може този въпрос да бъде решен от съществуваща институция, и то по много практичен, прагматически начин, тогава може би ще решим проблема. Именно по тази причина се нуждаем от това обществено допитване. За да ни бъдат дадени идеи и да ги анализираме с оглед на тяхното практическо приложение. Благодаря, госпожа Герлингер де Оденбак. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се е, присъединя към е, признанието, което е, бе засвидетелствано на постиженията ви, в частност регламента за роуминг. През октомври 2009 година по отношение на обществото, основано на знанията, вие казахте, че следващата комисия е, ще подходи твърде структурирано към интелектуалните права, правата на интелектуална собственост. Как е, възприемате е, своята роля като комисар по въпросите на правосъдието в бъдещия дебат за правата на интелектуална собственост? Как ще осигурите необходимото равновесие на ниво Европейски съюз между защитата на правата на интелектуална собственост от една страна и свободата на словото от друга страна? Френският конституционен съд неодавна прогласи това за фундаментално право. В крайна сметка, единият пазар е място, където съществува наука, но съществуват и забавление. И всъщност правата на интелектуална собственост тук имат много голямо значение. Какво е вашето отношение към защитата на правата на интелектуална собственост в интернет и е, как ще осигурите тази защита е, в конкретен график? Дебатът е, за достъпа до интернет и авторското право бе разгорещен в парламента. Зная, че подкрепих парламента в разискванията по член 138 новата свобода за достъп до интернет. Много беше тежка процедурата, но най-накрая съветът склони да приеме тази норма в помирителна процедура. Тази свобода е много голяма победа за правата и свободите на европейските граждани. Това е, разбира се, едната част на историята. Другата част на въпроса е как можем да гарантираме, че на авторите, ще, е, на творците ще бъде плащано е, това, което са създали. Е, дебатът показа, че не можем да направим това с старите инструменти, които са създадени в един по-стар свят. За това са ни необходими нови методи и начини за защита на творческото съзидание. винаги съм била привърженик а, на а, правни предложения, да няма репресия. Репресията не е предмет на европейското право, защото решението, например, по пакета за далеко съобщенията, стана, е, от него стана ясно, че е, такива е, подходи като възприятия в е, Франция никога няма да станат е, част от европейското право. Въпрос от колегата, моля. Допълнителният ми въпрос е свързан с казаното до тук. В момента Европейският съюз води преговори по международно споразумение срещу имитираните продукти. Това ще се отрази сериозно върху основните права на гражданите на Съюза. Какво мислите вие за това споразумение? Смятате ли, че то трябва да съдържа норми, които ще санкционират обмена на файлове, когато този обмен няма търговски характер? Много се радвам че споменахте, че е, френският подход няма да бъде възприят в Европейския съюз. Мисля, че ние трябва да подкрепим тази позиция. Както поясних вече в хода на дискусията и то неколкократно, фактът, че Европейският съюз сега в е, договора си а, е, има закрепени основните права и хартата за основните права, означава, че всички проекти, които изработва комисията, трябва да бъдат подложени на анализ от гледна точка на съответствието им с тези основни права. Това е хоризонтална отговорност, хоризонтално задължение, което председателят ме е помолил да поема. Това означава, че и в международно правните договори, които предстои да бъдат сключени, а те, между другото, ще бъдат предложени на вниманието и на парламента преди да бъдат одобрени, този въпрос ще бъде приоритетен в актовете е, в областта на наказателното правораздаване, които се отнасят е, за борба с имитираните продукти, с колегата Сесилия е, ще разработим съвместно проект за наказателно-правните санкции в случай на имитирани продукти. Само, че имитиран продукт не означава продукт свален от мрежата. Това е нещо съвсем различно. Въпросите трябва да се разграничават. имитирането е едно, а свалянето от интернет е друго. Опитали сме се е, на няколко пъти е, да постигнем така важното равновесие между две важни права. Правото на, лична, на личен живот и е, правото на собственост. В многото актове, които сме се опитвали да изработим, този, този въпрос за то точно това равновесие се е поставял неизменно и се е налагало да вземаме тежки решения. Благодаря. Знам, че е почти невъзможно да отговорите на толкова много въпроси в е, толкова кратко време, но е, трябва да зададем всички въпроси, които са предвидени. Даяна Волис. Благодаря, господин председателю. Е, госпожо кандидат, е, искам да благодаря за отговорите ви до тук и за писмените отговори на въпросника. Вие очертахте пред нас много впечатляващ пачворк. Използвам думата в най-добрия смисъл за свободно пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европа. Но въпросът ми е как можем да съобщим това, което правим? Как можем да го оповестим пред обществото? Можем ли да го направим по достъпен начин? Защото имаме 27 национални правни системи, където има международно частно право, имаме имаме 27 облигационно правни режима. Вие правилно казвате, трябва да постигнем напредък по автентичните документи, по разводите, по наследствата. Но не би трябвало да се а, изоставя една правна традиция, тази на прецедентното право, а, защото е различна. А, защото това би и изоставило извън пределите на правната уредба всички граждани, които се подчиняват на прецедентни правни системи. Така че, наистина, системата на гражданското правосъдие ще бъде ли общо достъпна за всички граждани в Европа? Това е въпросът ми. Uh, Заместник-председателката посочи наистина съществен елемент. Чувал съм това и по-рано. Чувал да съм. правосъдие има само когато човек знае, че има правосъдие. И а, една трета от гражданите при настъпване на някакъв проблем нямат каквото и да било понятие. Нямат каквото и да било понятие за правата си. Това е, е крайно неблагоприятно и, и, и трябва да действаме. Знам, че е трудно. Внимателно е, е, разговарях за възможностите, официалната служба, за официалните публикации на Съюза в Люксембург, да изработи страница в интернет, на която да са публикувани всички значими нормативни актове с кратки, достъпни за обикновените хора резюмета този портал в интернет се работи вече и ще навлезе в експлоатация през 2011 година. Както знаете, работим и по електронен портал в интернет за така нареченото електронно правосъдие. Работата започна през 2007 година, мисля, и първият конкретен резултат е, ще се появи отново през 2011 година, а до 2014 година би трябвало да е, имаме и електронен е, портал с възможност за обратна връзка. Тоест активен портал за движение на, на правни документи с заверени електронни подписи и така нататък. Така гражданите ще, ще бъдат по, по-добре осведомени е, за правата си, е, както казах. И тук е, навлизаме в областта наречена гражданство. Тя е част от моя бъдещ портфейл и аз е, бих искала да се възползвам от възможностите за комуникация като инструмент. За това гражданите да бъдат осведомени за правата си. И в това отношение, разбира се, ще се нуждая от е, съдействието на Европейския парламент, тъй като вие сами ще трябва да информирате своите е, съграждани за правата им. Има немалко граждани на Великобритания, които пътуват в чужбина, живеят в чужбина, натъкват се на проблеми и търсят решение. Ние ще се грижим и за техните права и интереси. Благодаря. Е, нямам каквито и да било възражение срещу казаното от вас за комуникацията, но е, така не отговаряте на нещо друго в подтекста на зададени от моя въпрос, а именно предвид различните подходи, е, предвид е, потенциалното прилагане на засиленото сътрудничество, твърде много европейски граждани ще бъдат изключени от системата на континенталното право и цялата обичайно правна традиция ще бъде изолирана – е, и е, сега признаците за това са далеч по-тревожни от когато и да било през последните 10-11 години, откакто съм в Европейския парламент. Вие сама го казахте. Възможността да бъде създадена 28-ма система, свръх другите 27, така че ако някой желае да може да предпочете именно 28-та система, би било едно много интересно решение. Този разговор обаче още не е приключил. Той е вход и, както казах в встъпителното си слово, аз не съм правник, аз е, е, ще разчитам на помощта на мнението на, на всички тук присъстващи юристи, а и отвъд стените на тази зала, за да намерим най-доброто решение. Мога да ви уверя, че е, в генералната е, дирекция, е, която ще работи с мен, ако утвърдите кандидатурата ми, има много добри, високо квалифицирани юристи. В кабинета ми ще работят високо квалифицирани юристи и заедно, убедена съм, ще намерим най-благоприятното решение за всички европейски граждани, в това число и онези, живеещи в условията на обичайно правната система, една високо уважавана е, правна система, наред с другите традиционно възникнали в Европа. Колегата Бодо има думата. Благодаря, благодаря ви, госпожо кандидат комисар, преди всичко за подкрепата ви за създаването на Европейски търговски кодекс. Но преди да се стигне до такъв мащабен документ, аз бих искал да ви задам един по-прагматичен въпрос. Какви са вашите е, намерения за създаването на обща референтна рамка в частност, бихте ли коментирал възможността за факултативен 28-ми, така наречен режим на е, търговските договори? Бихте ли е, ни дали някаква, някакъв график, ориентация във времето за постигането на целите и намеренията ви в областта на европейското договорно право? На едно от първите ми работни заседания с генералната дирекция намерих тази книга. Тя се състои от няколко тома. Това е публикация посветена на търговското право. Това е постижение и аз определено смятам да разчитам на него то, това усилие не трябва да остава единствено академично. Ето защо аз възнамерявам да създам експертна група, която през 2010 година да работи по съществото, по съдържанието на вече постигнатото и още това лято, през 2010 година, благодарение на работата на експертната група, възнамерявам да публикувам съобщение, което би следвало към 2011 година да доведе до съответните актове. Знам, че специалисти в момента работят по превод на това издание. То е публикувано единствено на английски язик до сега. Е, ще излязат преводи на немски и на френски език. И комисията ще участва в тези усилия. Ако ми позволите да задам уточняваш въпрос, вие говорихте за академичната общност, а как възнамерявате да въвлечете парламента в тази работа за довършването на общата референтна рамка? Съобщението, което предстои да излезе през лятото на 2010 година, ще даде възможност на парламента да, да обсъди и да излезе с становище за по-нататъчния ход на работата. Ето защо аз бих искала да започна с съобщение преди да предлагам проекто нормативен акт, понеже аз смятам поначало, че преди да се стигне до нещо конкретно, следва да се събере на едно място цялата мъдрост. Е, не само на учените, а и на хората от практиката, на, на съдиите, адвокатите, политиците, на всички заинтересовани. И вече в резултат от това общо начинание да се подбере решението, което би било най-осъществимо. Съжалявам, че тази работа до сега не е била на дневен ред. Е, е, твърде прискръбно е това наистина. Както казах, аз не съм специалистка, нуждая се от вашата помощ, но възнамерявам е, така или иначе да се стремя към реален резултат. Понеже това е наистина зародишът на Европейски граждански кодекс, до който рано или късно следва да стигнем. Колегата Лихтенберг има думата. Благодаря. Е, искам да засегна един въпрос, свързан с е, доверието към Европейския съюз, имайки предвид е, транспонирането на европейски актове в националното законодателство. Имаме много оплаквания от граждани и все по-малко имаме infringement procedures, особено когато става дума за правна уредба на защитата на околната среда. Там все по-малко неща се правят, обаче имам предвид и други области. Как искате да гарантирате това да се превърне в истински приоритет, а именно транспонирането на европейското законодателство в законодателствата на държавите членки. Искаме междуинституционално споразумение и ако не бъдат предвидени конкретни практически стъпки, как трябва да работят комисията и парламента в тази област, като се включи и комисията по петициите и също така като се вземат пред предвид процедурите, които са много важни тук. Как наистина бихме могли да гарантираме директивите правилно да бъдат транспонирани в законодателството на държавите членки и в предвидения за това срок? Уважаемата госпожа депутат е напълно права. Не е достатъчно да има европейски закон, ако той е частично въведен в националното законодателство или дори не е въведен, ако не се превърне в реално право. Това, между другото, е една от причините, поради която в качеството си на комисар за далекосъобщенията прибегнах до формата на регламента, а не на директивата, тъй като по този начин далеч по-бързо и еднообразно де юре е, се постига решение. Е, сега вече е, навлизам в една далеч по-щекотлива област. Е, във всеки случай в наказателно-правната област е, не бихме могли да действаме чрез регламенти, но нека видим най-напред какво можем да постигнем в гражданското право. Аз се ангажирам ако желаете. Но, но според мен а, аз държа наистина на това. Предложих веднъж годишно да се е, изработва доклад за е, реализацията, регламентирането на въпросите за основните права и свободи в общоевропейското право, но и в националното законодателство, Доклад, който ще обобщава всички жалби, е, получени от Комисията на парламента по петициите, от всеки депутат лично, от Комисията Европейската и от омбудсмана. И възоснова на тази аналитична работа да начертаем пътя напред. И нещо определено мога да кажа още от сега. Аз няма да се колебая, когато е необходимо да завеждам искове пред Европейския съд за нарушение на европейското право от държави членки. Е, мисля, е, досегашната ми биография е, потвърждава моите думи. Аз дори на големи държави членки не съм се поколебавала да кажа не. Да, това е много задоволителен отговор на пръв поглед, обаче мога ли сега да разбирам отговора ви по начин, а, според който в бъдеще, когато става дума за последваща проверка по въпроси, свързани с транспонирането на европейското законодателство, че тогава ще има конкретни отговори. През последните години това не се правеше в достатъчна степен и тък му това трябва да се гарантира, защото ние имаме парламентарна задача и комисията също има а, своята мисия а, във връзка с а, транспонирането на общностното право. Uh, През последните седмици председателят на комисията Барозо събра неколкократно е, кандидат-комисарите е, на разговор точно по тези въпроси. И е, господин Барозо категорично заяви, че ролята на парламента, съгласно новия договор, е още по-значима и толкова повече е необходимо комисарите, членовете на комисията да се отчитат пряко пред парламент. Мога да кажа онова, което съм казвала през последните 10 години. Аз винаги съм държала на връзките с парламента. Винаги съм се отзовавала на поканата на парламента за разговор и винаги съм молила представители на парламента да обсъждат важни въпроси с мен, по които съм се нуждаела от становището на парламента. Въпросите на парламента следва да получават отговор, тъй като вие сте пряката връзка между европейския политически елит и гражданите. Колегата Кари. Госпожо кандидат комисар, от една страна вие заявявате, че е, не ви харесва, когато в Европа не, не се движат едновременно всички. Обаче, от друга страна, вие не давате удовлетворителен отговор, когато ви се казва, че отношението на комисията, начинът и на работа понякога принуждава обичайно правните е, страни е, да се изключват е, от взаимодействие с останалите си европейски партньори. Вие фактически не давате отговор на това предизвикателство. Ако ми позволите да се позова на Лисабонския договор, той предвижда пространство на е, свободата, сигурността и правосъдието с зачитане на различните правни системи на държавите членки във вашия писмен отговор е, по въпросника, както и в днешните ви думи, вие заявявате намерението си да преминете от първите е, елементи на е, европейското договорно право към Европейски граждански съд. Ще бъде ли това граждански съд, който няма да зачита обичайно правните системи, които действат в няколко държави членки? Е, тази обичайно правна система, обичайното право следва да бъде зачитано и утвърждавано. Аз съм особено разтревожен по отношение на сегашните проекти и по е, онаследяването и по Брюксел 1. Нещо повече, програмата Стокхолм не, не предвижда хармонизация на гражданското право. Вие смятате ли да надхвърлите ограниченията на Стокхолмската програма и откъде ще получите мандат за това? Бих могла да кажа само онова, което казах на заместник-председателката Волис в отговор на същия въпрос следва да вземаме предвид е, положението във всяка от държавите членки, е, за да търсим решение, което е, да създава равновесие между 27-те. Ето защо по референтната рамка аз възнамерявам да изляза със съобщение, след като изслушам становището на експертната група. А в работата на експертната група ще участват и експерти от обичайно правни системи. В край на краищата обаче ще трябва да стигнем до едно общо, нека не го наричам решение, едно общо предложение във всеки случай, за по-нататъчната работа. Така че правата на гражданите, когато те се придвижват през граница, да не бъдат накърнявани. Що се отнася до съвсем конкретната материя за наследството, знам, че е, тук присъства един специфичен елемент, съгласно законодателството на Великобритания, и този специфичен елемент е отчетен в досегашната работа по е, проекто е, регламента, внесен от комисията за да се отчете е, специфичното положение на британските граждани, прибиваващи в чужбина. Ако не ме лъже памета, на 95% само съм сигурна, един британски гражданин може да предпочете е, в случай на спор да се приложи или е, британското законодателство, или законодателството на страната по местопребиваване. И работата в това отношение продължава. Уточняващ въпрос. Вие имате предвид е, проблемите, породени от липсата на определение на понятието постоянно местопребиваване, но това е отделен въпрос. Мога ли да смятам е, по отговора ви, госпожо кандидат-комисар, че когато се подготвят бъдещи нормативни актове в областта на гражданството и наказателното право, е, ще подкрепите пълна оценка на въздействието от държавите членки? Микрофонът. не, не бих могла да приема. Ние винаги ще имаме две оценки на въздействието. Първо, оценка на въздействието, която отчита всяка от 27-те правни системи. Ако, ако това имате предвид, задавайки въпроса си, то отговорът ми е да. Една такава оценка на въздействието и вече допълваща, допълнителна оценка на въздействието, посветена на основните права и свободи. Всъщност тази втората е нова. До сега не е не е имало такава оценка на въздействието. Но има основни права и свободи, свързани с свободното движение. Знаете, те също следва да бъдат вземани предвид. Благодаря. Благодаря колегата Бернингуер. Госпожо комисар, най-накрая вече Лисабонският договор е факт и Стокомската програма също. Това са много важни инструменти за постигане на европейски правов ред и в частност става дума за това гражданите да осъзнават своите права, да имат достъп до съществуващата правна система, обаче става дума от друга страна за правната култура на съдиите, на прокурорите, те всъщност са протагонистите на европейското право. Какво е вашето намерение? Какво искате да направите, за да допренесете за изпълнението на тази цел? Какви допълнителни инвестиции предвиждате? Как желаете да подкрепяте изграждането на съответни мрежи, как желаете да подкрепяте образованието и как националните образователни институции могат да бъдат включени в тези образователни мрежи, как е, академичните знания могат да се използват за подпомагане на онези, които работят в тази сфера на практиката, така че да се даде възможност за взаимно признаване на съдебните решения. Уважаемият господин депутат е напълно прав. Взаимното доверие не може да бъде насаждано по декрет отгоре. То се поражда, защото е, практикуващия правото от една страна познава е, правото на, на друга страна и, и има доверие на своя колега, правник от другата страна. Това е основата на съвместната ни работа. Това е и причината, поради която, когато бях комисар по образованието, настоявах да бъде укрепена програмата Еразъм, така че университетите на равнището на магистерските програми да могат да си сътрудничат, да се получи една обща магистерска програма. Защо? Защото младежите, преминаващи от един, от един университет към друг, обучавани от преподаватели с различен стил, с различен начин на мислене, в продължение на няколко години, би следвало и по-нататък да общуват помежду си. Ето защо трябва да видя как точно ще стане, но, но ми се струва, добре би било да организираме разъм за съдиите. Така че те по-добре да познават своите колеги от чужбина, да познават по-добре съдебните, правните системи на, на другите страни. Само по този начин бихме могли да създадем истинското взаимно признаване между хората от практиката. Ще се укрепят действащите мрежи. Имаме съдебната мрежа, действа, знаете, има а, форумът за правосъдие, а, а, има работи се по атлас на съдебната практика с кратки обяснения на, на процедурата. Аз ще разчитам на, на академичната общност, на много сериозните висши учебни заведения в Европа. И, и така е, е, ще постигнем нещо особено значимо. Кой знае, някой ден, някой ден бихме могли дори да помислим за Европейска правна академия. Но това по-скоро ми се струва ще стане по линията на изграждане на мрежа от академии. Благодаря. Имаше нещо като разъм за юристи, обаче в тази система бяха обхванати твърде малко лица, един на хиляда. Искам да посоча още нещо. Образователната дейност, която се осъществява в момента в отделните държави членки, се е, основава на системата на курсове. Така че а, един а, председател на съд влиза в ролята на студент. Питам се дали професионалното обучение на юристите не би следвало да се а, организира по нов начин и то на базата на професионалната дейност на съответните лица и мястото, където те извършват. Тези а, принципи на обучение на възрасти може би трябва да се преработят и да се видят в нова светлина. Това би било точно една от задачите на подобна, Това би било точно за... една от задачите на подобна академия. Ние имаме повече от 1 милион студенти по Еразъм. В сравнение обаче с общия брой на студентите, това е само капка в морето. Затова е необходимо всичко това да бъде разширено, но като наблягаме на практическото обучение, мисля, че не бива да забравяме и академичните изследвания, да кажем. вие сте италянец, мисля си за Флоренция. Там наистина трябва да поставим ударение върху научните изследвания в общо европейски мащаб в правната сфера. И това ще отговори и на въпроса на почитаемите евродепутати от Великобритания, които се притесняват за приложимостта на прецедентното право е, би трябвало да използваме академичната мъдрост е, и по този начин е, да разширяваме и двете направления, както академичната работа, така и практическото обучение. Да, госпожо Рединг, е, наистина ние сме съгласни, че трябва да има по-добра комуникация в нашата работа и също така да има достатъчна публичност на европейско равнище. И искам да ви попитам в тази връзка какви е, са вашите комуникационни стратегии в е, правосъдната политика. Като член на Комисията по правни въпроси, аз винаги установявам с задължение, с съжаление, че е, други теми излизат на дневен ред в е, медиите е, и, е, например, това са темите, които са от е, сферата на ЛИДЕ. И след вашите писмени отговори, свързани с това как трябва да се отчитат трансграничните елементи в семейното право. Аз мисля, че това е наистина много важен въпрос и аз е, искам да ви попитам какви са конкретните елементи е, в е, тази сфера и като бив журналист как тези законодателни инициативи в сферата на семейното право могат да бъдат доближени и представени в по-добър начин на гражданите. <laughs> That field. <laughs> um... It's terrible to always to come to, to my experience, but uh, I, I Ужасно е, че винаги трябва да се връщам към опита си, но не мога да направя нищо друго. Аз съм работила като журналист и все се връщам към практиката си на журналист. Ако няма история, не можете да напишете добър репортаж. Значи в началото ви е необходим факта и след това вие го доразвивате. Именно за това казах, може би по общата референтна рамка, няма да се радваме на голямо внимание от страна на средствата за осведомяване. Извинявам се, господин Лайнен. Докато по семейно-правните въпроси вниманието ще бъде насочено към нас. Ще започнем с конкретни примери за хора. Ако дадем конкретни примери, какво става? Например, този пример, който даваха. Хората, които искат да се оженят и на единия му трябва документ, на финския гражданин му трябва документ, който не съществува в Великобритания, например. Какво правите в такъв случай? Или пък друга история, ужасните истории за отвличане на деца като в тези случаи по-слабата страна в брака бива буквално поставена до стената посредством съдебен туризъм. Всички тези а, случаи трябва да ги поемем, да работим по тях и е необходимо да ги оповестим. Трябва да представим проблемите на гражданите и начина по който ги решаваме. Смятам, че това е единственият начин за общуване, за оповестяване. Те първа предстои много работа в тази посока. И а, Виждам, че бавно в дискусията настъпват членовете на комисията по въпросите на жените. тук ще възникне въпрос, например, за насилието против жени. Какви действия предприемаме за преодоляване на какви проблеми? Това трябва да се обясни, за да можем да кажем да, Европейският съюз се грижи за своите граждани, да, Европейският парламент полага усилия да работи по проблемите на своите граждани. Значи, е, за да могат тези истории да попаднат в медиите, ние се нуждаем от това да имаме история на първо място, т.е. факти. Въпрос. Аз е, мисля, че работата на правната комисия ще бъде в е, добри ръце. Не трябва да пречим обаче и на комисията Либе. Вие в комисията, заедно с председателя Барозо, ще продължите да отговаряте за комуникациите и как всъщност ще запазите необходимия за тази дейност неутралитет, като вземете предвид всички комисари, като вземете предвид и факта, че трябва да представлявате комисията през обществеността, и е, каква ще бъде комуникационната дейност във вашия специален ресор. Вие е, от една страна трябва да се разграничавате, от друга страна да бъдете неутрални и е, също пък е, се изисква от трета страна да осъществявате необходимата комуникация. Да, но тази комуникация трябва да се осъществява по-конкретно. Вижте, е, всички, които са събрани в тази зала, имат много опит. И е, сте минали през европейските избори, през изборите е, за Европейски парламент. Е, какво знаеха почти всички европейски граждани? Роуминга, за роуминга знаеха. Защо? Защото е, то, това беше проблем от техния всекидневен живот. Казвам ние. Тоест, вие като членове на Европейския парламент и ние като членове на комисията имаме е, истории, знаем за определени истории. Всичко това трябва да бъде оповестено на гражданите, за да им бъдат разяснени правата. Тоест, е, тази кампания за комуникация ще бъде подчинена на действията. Това, което трябва също да направим, е да обясним на всички граждани какво прави Европа за гражданите. Това е по-скоро хоризонтален въпрос. За това, както и при свободното движение, както и при социалните въпроси, при екологията, всеки комисар трябва да си помисли за такива факти и да ги съобщи на Генерална дирекция комуникация, за да може те да се претворят в медийни репортажи.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 Имате а, богат опит в Европейския съюз, госпожо Рединг, и аз а, съм сигурен, че знаете какъв е предмета на дейност на тази комисия в а, парламента, предвид а, проблемите свързани а, с а, вътрешния пазар, проблемите, които имат гражданите и също така а, възоснова на член а, 225 а, каква законодателна дейност следва. Комисията обаче не извърши много дейности в тази насъщност посока. И сега искам да попитам а, какво смятате да предприемете във връзка с инициативата на парламента, възрастни, които се нуждаят от а, помощ, по, по внасяне на подобрения в признаването на решения за защита на възрастни, също и, и така нататък. Все повече ще има все повече ще има възрастни хора, които се нуждаят от закрила. И аз лично съм уверена, когато говорим за директивата за дискриминация, е, че е, всъщност ние никога не говорим за устаряващите хора. Моето лично убеждение е, че това ще бъде един от най-сериозните, наистина хоризонтални въпроси, които трябва да решим. сегашната система на Европейския съюз наистина се очертава празнота. А, няма уредба а, по отношение на уязвимите възрастни хора и а, хората с тежки умствени или физически увреждания. Естествено, ние сме предприели някои действия в тази посока. Конвенцията за правата на лицата с увреждания, например, и ще е, насърчаваме държавите членки да се присъединяват е, към нея. Но според мен е, уредбата може да стане ясна само ако имаме общо европейски нормативен акт. Как ще изглежда този акт, ще видим те първа. И тук, подобно на други случаи, бих искала вие да се включите – ще започна а, с едно а, проучване за оценка на съществуващото положение. Да видим какви са проблемите, как различните държави членки ги решават и дали някъде има добри примери от практиката, които могат а, да бъдат а, пренесени навсякъде. Също така не изключвам възможността а, Съюза да се присъедини към Хакската конвенция. Не изключвам и внасенето на проект на нормативен акт. Но това трябва да се прецени а, след оценката и след дискусията, която трябва да проведа с държавите членки и с Европейския парламент. Казвамки това, подчертавам, че въпросът е изключително тежък и през идните години само ще се утежнява. Колегата Лопес не иска да зададе допълнителен въпрос, така че давам думата на следващият колега Енгстрем. Благодаря, госпожо комисар. Много ме зарадва отговорът на въпроса на госпожа Герингер. Вие казахте, че няма е, че, е, че ще има е, директива за санкциите против имитираните продукти, но няма да предприемате санкции по отношение на обмена на файлове с нетърговска цел. Да, ние всички сме съгласни, че двете неща са съвсем различни, но нека изясним нещата. Инициативата, за която говорите, ще замени ли директивата за iPod, която в момента е на първо четене в съвета? Правилно ли ви разбирам? I am not aware uh, of um, these facts. Ами, не са ми известни тези факти. Мога ли, господин председателю, да помоля почитаем евродепутата да даде подробности? Вижте, има е, директива е, за защита на, интелектуал... на правата на интелектуална собственост, е, която е в момента на първо четене. Този проект сега какво ще отпадне ли? Не, аз говорих само за наказателно-правните аспекти на имитираните продукти. Инициативата, която ще трябва да предприема съвместно с Сесилия Малмстръм, защото тя е комисарят, който ще отговаря за борбата с измамите и с имитираните продукти. За това ще трябва да работим заедно. По... Сега, достъпа до интернет достъпа до интернет не е, и, и, и авторското право, това не е свързано с имитацията на продукти. Това вече го подчертах. Ние натрупахме известен опит след много пространен дебат. И този дебат се проведе не само в парламента, но и в държавите членки. Ние съзнаваме, че трябва да защитаваме а, творбите а, в света на интернет. А, значи това съзнание е на лице, но не трябва да извършваме тази закрила, тази защита с старите правила. Затова трябва да помислим за нови правни методи, за нови правни норми, като да кажем презгранични оферти. И е, мислихме е, заедно с колегата Макриви за евентуален проект, е, който да бъде посветен на бъдещото е, третиране на авторското право. Колегите Мишел Барние и колегата Нели Крус е, ще трябва да се погрижат този проект да тръгне в правилна посока. И ако имате желание да ме утвърдите като комисар, ще следя за спазването на основните права хоризонтално в този нов проект, който се надявам ще бъде резултат на сътрудничеството между тези двама колеги комисари. Защото въпросът за основните права трябва да бъде централен във всички проекти, които излизат от комисията. Колегата Енгстрам, допълнителен въпрос. Не, не, доволен съм от отговора, благодаря. Да, е доволен. А още нещо, моля. А, исках просто да довърша мисълта си. това всъщност вече го казах. вече е, е водено разискване е, по тези различни аспекти. От една страна имаме основни права, които са неделими и които са неотменими. Първо, няма смъртно наказание. Това е неоспорим факт. И точка. Но а, има и някои гранични хипотези. От една страна имате свобода на достъп и свобода на личните данни, защита на личните данни, а от друга страна имате право на възнаграждение на авторите. Всички тези права могат да влязат в колизия помежду си и трябва да се намери едно балансирано решение. Много често подобни въпроси ще се поставят пред парламента и винаги ще бъде необходимо да намираме равновесие. Чиобо. Благодаря. Последен въпрос на господин Чобо. Благодаря. Госпожо кандидат, мисля всички сме съгласни, че е, свободното движение на лица е голяма ценност в Европейския съюз. но практиката показва, че тук сме постигнали успехи а, и са на лице някои съпътстващи трудности как... и опасности. Какво имам предвид? Има опасност от свободно движение на лица, които извършват а, развратни престъпления против деца. Така че а, се мисли а, по една идея да се направи регистър на лицата, извършили посегателства срещу деца, така че да можем да защитим децата си по-добре в целия Европейски съюз. Какво мислите за тази инициатива? И още един въпрос. Всички смятаме, че отнемането на имущество, придобито по престъпен начин, е много ефективен метод за борба с а, босовете на мафията. Планирате ли е, да предприемете действия в тази посока за отнемането и конфискуването на подобно имущество? Е, подобно законодателство съществува в някои държави членки. Планирате ли е, да бъде предвиден този метод в целия Европейски съюз, така че да се подхожда еднакво на територията на съюза? Мисля, че педофилията е едно от най-ужасните престъпления. То не може да бъде гледано безразлично отстрани. Трябва да направим всичко възможно с цел педофилите да бъдат лишени от всяка възможност за действие те най-често се сдружават в групи в различни държави и така извършват престъпленията си. Така че тук сме изправени пред хипотези на престъпления с международен елемент. И категорично колегата Сесилия Малстрям и аз ще работим за предприемане на конкретни действия с цел да подпомогнем полицейските органи да разширят сътрудничеството си а, е, и да бъдат в състояние а, е, да слагат спирачка на това а, е, отвратително поведение. Що се отнася до конфискацията и отнемането на имущество, придобито по престъпен начин, това е един от инструментите, с които разполагат националните съдилища в държавите членки е, за препятстване на организираната престъпност. Тук се намираме е, в царството на наказателното право, както неколкократно подчертах, наказателното право, взаимното доверие, взаимното признаване на съдебни актове, през граничното сътрудничество трябва да се превърнат в факт. Трябва да бъдем много предпазливи, когато изготвяме проекти, защото тук винаги опираме до субсидиарността. Националните парламенти трябва да кажат своята дума всеки път. И ако а, ние излезем с определен проект, дори едно правителство може да ни а, блокира а, при тази система Sui Generis, а, която а, имаме в момента. Сега, на този фон обаче има престъпления, за които не може да има никакъв дебат, защото те са отвратителни. Педофилията е едно от тях. И тук е необходимо постигане на напредък ще предприемем всички действия, на които сме способни и то съвместно. Когато бях комисар за далекосъобщенията, работих с представители на сектора. Председателят прекъсва. Съжалявам, обаче доста сме а, е, превишили времето, така че трябва да предвидим време и за Комисията на жените и равенството на половете. А... Е, Ако ми позволите, господин председател, един уточняваш въпрос. Бих искал е, да чуя какъв е вашият опит във връзка с вашия опит с далекосъобщенията, не смятате ли, че повече може да бъде направено, е, що се отнася до съхранението на данните от далекосъобщителните оператори, когато става е, въпрос за престъпна дейност и отново е, за извършителите на сексуални престъпления срещу деца? използването на, на такава информация от далекосъобщителните оператори може да бъде много полезно за предотвратяването на тази престъпна дейност. Това, което направих, по, когато е, бях комисар по далекосъобщенията, е, се свеждаше най-вече до повишаване на осведомеността и а, е, укрепване на сътрудничеството между професионалистите в тази област. Имахме една програма в интернет, благодарение на която родителите, е, образователните кадри, е, педагозите, учените заведения се информираха за, за това явление. Е, не можеш да спреш децата да, да им забраниш да боравят с компютър, но те трябва да знаят какви са опасностите. По-нататък с представителите на отрасъла постигнахме споразумение за забрана на определени съобщения, на, на определени е, връзки е, с мобилни телефонни апарати от трето и четвърто поколение. Що се отнася до мрежите за социални контакти, 21 дружество са подписали споразумение, което би следвало да влезе в сила през феврари тази година, съгласно което е, профилът на непълнолетни и малолетни лица е поверителен по определение, т.е. те не могат да разкриват фактически своята самоличност и по този начин те ще бъдат предпазвани. Така че от една страна наказателно преследване, разбира се, но от друга страна и мерки за широко осведомяване на, на обществеността за опасностите. Благодаря, госпожо комисар. Е, накрая на нашето време сме. Благодаря ви най-сърдечно и е, сега е, предавам думата вече на колегата, председател на Комисията ФЕМ права на жените и равенството на половете. Още нещо. Заседанието на координаторите на правната комисия е в 16.30, а заседанието на комисията е в същата зала от 17 часа. Благодаря. Kollegor, utfrågningen går nu vid. Уважаеми колеги, изслушването продължава. Вече под егидата на Комисията за правата на жените и равенството на половете. Процедурата ще бъде същата, както до сега, по време на първите две части от изслушването. Разполагаме само с половин час, и трябва веднага да се захванем за работа. Ще бъда много строга е, по отношение на времевия регламент. Една минута за въпрос, две минути за отговор. Ще започнем с встъпление на госпожа Рединг за три минути. Имате думата, госпожо кандидат комисар. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Тъй като разполагаме само с 30 минути, е, мисля, трябва да бъда съвсем кратка е, с това свое встъпително слово, за да отделим по-голямата част от времето на вашите въпроси. Аз е, трябва да кажа, съм много доволна от това, че мога да се срещна с комисията за жените. На френски казваме кръгът се затвори. Започнах политическата си кариера като докладчик в нашия национален парламент е, по въвеждането в националното законодателство на директивата за равенството на половете. Участвах в подготовката на Пекинската конференция като председател на жените е, християн-демократки в Люксембург и прочие и прочие. Така че всичко си идва на мястото, виждате. Е, сега удовлетворена съм, че съм сред вас. Виждам и много познати лица в залата. Аз ще бъда ваш силен съюзник – когато се стремите да укрепвате политиката за равенството на половете. Навсякъде е, в Съюза и във всички политически области. Може да разчитате на мен, че ще е, се постарая всячески да е, намаля пропаста е, между половете в Европейския съюз. Председателят на комисията е, Барозо е, ми възлага отговорността не само за една много силна антидискриминационна директива, но и с правомощие в областта на наказателното право. И в това отношение има сериозни възможности за противодействие на насилието срещу жени и деца ще мога да постигна един много сериозен мултипликационен ефект, съчетавайки всички тези инструменти, за да се получи една осезаема политика за равенство на половете това отношение, мисля, е, трябва да разчитаме и на комуникационната дейност, на осведомителната дейност е, за популяризиране на тази политика. И всички тези отделни направления на политиката, всички тези възможности, за които аз ще отговарям, е, ще ми даде възможност да бъда вашия комисар за равенството на половете и с ваша помощ един силен комисар. Аршинът, по който ще измерваме успеха, винаги ще бъде хартата на основните права и свободи, която, както знаете, вече има задължителна правна сила след влизането в сила на Лисабонския договор, както и 23-ти член, в частност, от хартата, който гарантира равенството на мъжете и жените във всички области, в това число трудовата заетост и е, трудовите възнаграждения. И разбира се, аз имам е, хоризонтална, така да се каже, отговорност е, по съблюдаването на основните права и свободи във всички други ресори на комисията. Аз ще следя за това равенството на половете да бъде зачитано във всяка политическа област. А сега, госпожо председател, съм на разположение на комисията за въпроси. Благодаря. Давам думата на госпожа Бауер. Госпожа комисар, ние ценим а, вашата ангажираност много високо в а, сферата на равенството между половете и не казвам нищо ново, посочвайки, че в а, тази област има много регламенти, много директиви, е, в рамките на европейското законодателство, но въпреки това ситуацията се подобрява много бавно и е, от е, равенство де юре до равенство де факто пътят е много дълъг. През 1975 имаше още една а, директива за равенството между, а, в заплащането. И въпреки това, съгласно статистиките, съществува разлика от около 17% в заплащането на жените и мъжете. Специализираното издание Economist пише по този въпрос следното, че има голяма разлика в заплащането, особено в случаите, когато жените се връщат отново на работа след майчинство. И това е израз на дискриминация. Искам отговор на въпроса какво смятате да направите за да постигнете като резултат действителното прилагане на общностното право в борбата срещу дискриминацията. Благодаря. Parliamentarian is absolutely right уважаемата госпожа депутат е напълно права. Е, независимо от всички взети мерки, разликата по трудово възнаграждение към днешна дата наистина е 17% и, и е напълно неприемлива. Ето защо е, борбата срещу това неравенство ще бъде сред основните ми приоритети. Между другото, въпросът е и конкретно засегнат от Лисабонския договор. Благодарение на съответните клаузи ще можем да предприемем както законодателни, така и незаконодателни мерки в тази област. Разбира се, ще трябва да взаимодействаме с държавите членки и с социалните партньори, за да намерим решения. И в това отношение разполагаме с един много важен инструмент, е, който, опасявам се, до сега не сме прилагали в достатъчна степен. Всяка пролет се приема Европейска стратегия за трудовата заедост. Не бих искала в бъдеще в тази стратегия е, въпросът за равенството на половете да бъде някакси периферен. Аз бих искала този въпрос да бъде сърцевината на стратегията за трудовата заетост и аз приветствам факта, че белгийското, бъдещото белгийско председателство вече е, е заявило, че възнамерява е, да постави този въпрос е, сред приоритетните по време на белгийското председателство. Въпросът за нееднаквото заплащане. И така би трябвало да подготвим нещата, че наистина по време на белгийското председателство през второто полугодие на годината да бъдат взети съответните решения. Същевременно една информационна кампания, която е вход от 2009 година насам, трябва да бъде засилена и през тази година. Благодаря. Давам думата на госпожа Томсен. госпожо Рединг, всяка година стотици хиляди жени в Европейския съюз стават жертва на насилие от своите партньори или бивши партньори, в някои случаи с тежки последици. През 2008 година, например, 157 жени от Франция и 70 жени от Испания са загубили живота си в резултат от домашно насилие. Повече са жертвите на домашното насилие от жертвите на терора. Равенството между мъжете и жените е основополагащ принцип в Европейския съюз. Вие нееднократно се позовахте на хартата на основните права тук е, ставаме свидетели на едно на пряко нарушение на основно право и то е, е корена на неравенството. Наскоро Европейският парламент призова комисията да предложи директива за премахването на всяка форма на насилие срещу жените. И въпросът ми към вас е следният. Готова ли сте да признаете, че насилието срещу жените е нарушение на основно човешко право? и съответно да подебете инициатива за внасенето на Европейска директива за предотвратяване на всички форми на насилие срещу жените. Благодаря. Госпожа Рединг има думата за отговор. Напълно съм съгласна с уважаемата госпожа депутат. Наистина, насилието срещу жените е нещо ужасяващо, а това е и проблем, който не се осветлява достатъчно. 20 до 25% от жените поне веднъж в живота си е, са е, станали жертва на физическо насилие. 10% от е, жените в Европа са станали жертва на сексуално насилие. Наистина това е едно крайно неприемливо, неприемливо явление и, и трябва да му противодействаме. Съвсем накратко ще ви осведомя за това, което предстои от моя страна най-напред е, да се укрепи правния инструментариум. Е, имаме директива за Европейска заповед за защита. Аз ще направя съответно предложение, а една директива срещу насилието срещу жени следва да бъде разгледана като вариант. Е, мисля, че през идните седмици и месеци в подготовката за Пекин във връзка с хартата, която предлага председателя Барозо, аз ще настоявам насилието да бъде застъпено в значителна степен. На второ място, връзката ми е различните политически инструменти. Нека помним, че вече разполагаме с антидискриминационната директива. Има я и програмата Дафни, Дафни 3, за която аз ще отговарям можем по този начин да разчитаме в по-голяма степен на неправителствените организации. Необходими са ни и конкретни способи за защита и съдействие на жертвите. Необходимо е специализирано обучение на полицейските органи. Ще разговарям с колегата Сесилия, за да си взаимодействаме по този въпрос и, и разбира се, е, повишаване на обществената осведоменост. Смятам, че и Хартата, и Пекин могат да ни бъдат от полза в това отношение. Никога не бива да пренебрегваме международното измерение. Ако не възразявате, госпожо председател, нека кажа, а по-нататък, ако има повече време, ще развия и този въпрос. Аз ще настоявам за конкретни е, действия срещу осъкътяването на женските полови е, органи. Това е безобразие и, и аз по-късно, ако ми позволите, ще развия по-подробно този въпрос. Госпожа Първанова има думата. Госпожо председател, вие имате един крайно положителен обид в отношенията с медиите и съм напълно сигурна, че ще сте в състояние да действате за повишаване уважението към жените чрез средствата на медиите. Вашата колега баронеса Аштън е, бе подложена на, на известно съмнение, що се отнася до нейните компетенции, е, предвид е, това, че около себе си ще има трима мъже. Кой ще защитава демокрацията, прозрачността и равенството тук, сред нас? Вие споменахте директивата за равенството на половете, разполагаме с пътна карта и аз ви питам по какъв начин Европейския парламент и съвета ще бъдат свързани с приемането на тази нова стратегия и по какъв начин ще участват гражданското общество и другите заинтересовани страни. Имате ли вече представа каква ще бъде основната насоченост на тази нова стратегия за действие? Пътната карта, пътната карта действа, не е отменена, но трябва да бъде засилена мисля, че най-вече насилието срещу жени трябва да бъде изведено на, на предно място, трябва да бъде подчертано със съответните действия и е, нееднаквото е, заплащане на труда. Това, това също трябва да бъде подчертано като приоритетен въпрос. Предстои разработването на нова многогодишна стратегия за равенството на половете, възоснова на пътната карта, разбира се, която остава в сила и благодарение на хартата, която предлага председателя на комисията Барозо, всички тези действия ще, ще станат по-видими в обществен план. Хартата обаче няма да подмени многогодишната ни стратегия. Всички тези инициативи ще се движат в едно русло и между другото ще дадат възможност на вашата комисия да ми съдейства при разработването на различните политически мерки. Вие ще посочвате на кое да наблегнем. Къде да засилим усилията си за практическо прилагане на взетите решения на територията на всяка от държавите членки. Благодаря. Думата се дава на госпожа Корнелисен. Zoals u weet behandelen... Госпожо Рединг, както знаете, а, в момента разискваме директивата за отпуска по майчинство. Това е нещо много важно за здравето на жените, както и за връзката майка-дете. Естествено, а, това е споделена отговорност между майките и бащите и за това мислим и за отпуска по бащинство. Първите няколко години от живота на детето са изключително важни и знаете колко е а, важно а, а, да се помага, на, а, когато детето се къпе в банята и много е важно а, във всички дейности, свързани с детето, бащата да участва. А, Особено християн-демократите смятат, че отпуска по бащенство обаче трябва да влезе в друга директива. И е, Имахме обещания за проект в е, тази е, посока, но нищо не е направено. Е, какво мислите по въпроса? Е, ако не оставим отпуска по бащинство в същата директива с отпуска по майчинство, би трябвало да имаме друг проект от е, комисията, госпожо Рединг. Директивата за бременните работнички и а, отпуска по майчинство предвижда, съгласно предложеното от комисията, да се премине от срок на отпуск от 14 на 18 седмици. Тук се натъкваме на сериозни трудности в съвет. Мисля, че ще бъде много важно директивата за отпуска по майчинство да бъде приета. Мисля, че това е и причина, поради която не трябва а, да оставяме отпуска по бащинство вътре в същата директива, защото това може да препятства приемането на решение за отпуска по майчинство. Напълно съм съгласна с вас, че е жизненно важно бащите да имат по-голямо участие. Аз самата имам три деца и знам колко е важно за равновесието на децата бащите да бъдат близо до тях. Това, което е важно е, че социалните партньори са взели становище по той наречения родителски отпуск. И Съгласно тяхното становище би трябвало да се осигури един месец на бащите вкъщи. Това също е, е важен момент. всички други елементи отпуска по бащинство, отпуска при осиновяване и отпуска при припознаване трябва да бъдат уредени в друг нормативен акт. При необходимост трябва да анализираме предварително всички правни и економически последици от нашите действия но ще се опитам в преговорите а, е, да а, е, подходя максимално а, е, интензивно. Интензивно да преговарям с съвета, за да не бъде блокирана нашата директива за отпуска по майчинство. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Яне Кодакис. Благодаря, Смятате ли, че суверенната държава е в най-добро положение да решава въпросите пряко засягащи гражданите, да кажем престъпното насилие, от битовото насилие до принудителните бракове, до а, гениталното обрязване при жените? И как смятате, че а, комисията може да подпомогне държавите членки в тази посока? Повечето от въпросите, които споменах, всъщност всички въпроси, са преди всичко въпроси в сферата на наказателната политика и наказателното право. Какво ще направите вие, за да подпомогнете държавите? Госпожа Рединг, със сигурност ще подпомагаме и подкрепяме суверенните държави в това, което правят по тези въпроси. Но доколкото говорим за наказателно-правна материя, трябва да бъдем много внимателни. Вече поясних това в дискусиите с другите две комисии. в гражданско-правната сфера можем да постигнем напредък много по-бързо, но в наказателно-правната сфера излиза на преден план принципът на субсидиарността. И всяка държава членка може да блокира проект на комисията. Националните парламенти също участват в процеса на приемане на актове. И за това ние много внимателно ще мислим с колегата Сесилия Малстрем по инициативите, които да предложим в наказателно-правната сфера, така че все пак да осигурим защита на жените. Програмата Дафне, която ще бъде от моя отговорност, подпомага неправителствени организации, които оказват на свой ред помощ на жените пострадали от насилие. Все пак Искам да се спра съвсем накратко на въпроса за гениталното обрязване на жените. Тук се поставят проблеми и във външната сфера, така че а, нашият колега, отговарящ за външните отношения, трябва да има а, участие. Не можем да говорим само за външните действия и външните отношения, разбира се, и да не правим а, нищо а, в Европа. Ние е, в Европа е, в момента имаме около 180 хиляди иммигранти жени, които е, са застрашени от генитално обрязване. Най-напред можем да пуснем в действие европейската мрежа FGEM за подпомагане на жените. Също така трябва да наблегнем на научните изследвания, от които да проистъкат структурирани действия или предложения за такива действия. Всичко това ще бъде в пределите на моите задължения. Трябва да се допитаме мащабно до гражданското общество. Трябва да проучим този отрасъл на правото и при необходимост да приемем нормативни актове, които да а, изброяват престъпните състави и да предвиждат съответните санкции. Именно тук се вписва наказателното право и тук ще проведем дискусия с колегата Сесилия и с националните парламенти. Госпожа Фигредо. гада, сеньора президент. Е, Благодаря. Госпожо председател. Госпожо председател, Става дума за една истинска стратегия за осигуряване на равенство между половете в Европейския съюз и е, тъкмо в годината, е, в която отбелязваме 50 годишната от е, конференцията на жените в Пекин, е, смятам, че е важно да се отбележи, че в Европейския конкретни предложения срещу дискриминацията, така че тя да не съществува повече в Европейския съюз. Бяха посочени много примери, поради липса на време няма да ги повтарят, но за мен е важно жените да бъдат включени по-активно в този дебат, също така и техните организации в тази връзка имам следните въпроси. Какви предложения конкретно смятате да направите в тази сфера? Как бихме могли да обхванем възможно най-много жени и организации на жени? Благодаря. Really done... Мисля, че в миналото наистина сме свършили впечатляваща работа, заедно с неправителствени организации, които работят по проблемите на равнопоставеността между половете във всички държави членки. Смятам, че това сътрудничество следва да бъде разширено. Знаете, че Европейският форум на жените ще проведе среща в началото на февруари. За да продължи постигнатото в Пекин, много е важно Европейският парламент да присъства както в подготовката на този форум, така и в Нью Йорк, където ще се съберат участвалите в Пекин. Така че ние със сигурност ще работим съвместно, за да изработим ясна позиция. По отношение на хартата, с която ще бъде отбеляза на 15-та годишнина от конференцията в Пекин, председателството излезе с тази идея. Председателят. Всъщност, защото той би искал а, тържествено да бъдат препотвърдени ценностите и принципите на нашите политики. А това са политики с дълга предистория. Но също така на тях им предстои и една продължителна история, защото и с голямата история зад гърба си ние не сме успели да решим проблемите. Трудовия живот, семейния живот, подходящото отразяване в медиите, забраната на насилието, участието в вземането на решения са все теми, които могат да бъдат изведени на преден план в хартата. Хартата, разбира се, няма да замени нашия план за действие, няма да замени нашата многогодишна програма за работа, но а, тя ще бъде а, заявление, а, с което ще подчертаем кои са нашите основни ценности, ценностите, в които вярваме и които ще отстояваме. Последното изказване, госпожа Краца. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, възнамерявате ли да разработите нова комуникационна политика от една страна за присъствието на жените в нашата политика, предвид споменаването на хартата с основните права и принципи е, имам предвид е, и ежедневната политика, освен това, за да могат жените да получат повече възможности в Европейския съюз. И от друга страна, във връзка с е, половете, и споменаването на този въпрос в комуникационната политика. Госпожа Рейдинг. Well, it is a fact. Факт е, че процеса на приемане на решение, жените нямат участието, което им се полага. Вие знаете какви са анализите, разполагате всички факти и цифри. Не е необходимо да ги включвам в дискусията. Зная, знаете доколко участваме в управителни съвети, доколко сме председатели на големи корпорации, знаете доколко присъстваме в националните парламенти. така че Заместник-председателката Краца е напълно права. Трябва да използваме нашите средства за общуване и комуникация, за да разясним по-добре действията си. Както вече имах повод да кажа, добро общуване се получава тогава, когато изходите от една добра история. Така че бих искала да тръгнем от конкретните проблеми на жените в нашето общество проблемите, на които се натъкват хората във вашите избирателни райони. И тези конкретни истории ще разкажат на всички какво Европа прави за своите граждани. Съвсем конкретно. Това бих искала да направим в бъдеще. Да, наистина. 15 годишнината от Пекинската конференция и хартата ще бъдат добър повод да постигнем напредък, но смятам, че след това трябва да бъдем вече много по-конкретни. Не трябва само а, общо да а, говорим, че а, правим нещо за равнопоставеността на двата пола. Но а, а, трябва конкретно да поясним а, какво правим, когато жената иска да си остане в къщи, когато трябва да тръгне на работа, когато се превръща в жертва на насилие. Това всичко трябва да бъде описано конкретно и всичко трябва да бъде по конкретно прилагано в държавите членки. Всичко това ще бъде предмети на бъдещите ни проекти. И тук имам голямо доверие и силно разчитам на парламентаристите, защото те имат пряк контакт с своите избиратели. Е, и те могат да ни помогнат точно в този тип комуникация. Пет години ни делят от следващите избори за Европейски парламент. Нека това бъде наша задача. След пет години всички европейски да знаят какво прави Европа за тях, е, как, как Европа решава техните проблеми, как Европа устоява техните ценности и защитава техните мечти. Благодаря сега вече е време да закриваме заседанието. Благодаря на госпожа Рединг. Тя наистина доказа своята издържливост. Искам да благодаря също и на Комисията по правни въпроси и на Комисията по граждански свободи. И също така искам да благодаря на всички депутати от нашата комисия. И накрая председателят благодари на преводачите за тяхната работа. Моля, не забравяйте, уважаеми колеги, че в Комисията по правата на жените и равенство между половете в тази комисия ще има среща в зала 1Г2. Координаторите на тази комисия ще се срещнат в 17.30 часа, както казах. Още веднъж най-сърдечно благодаря за проявения интерес към следобедното изслушване.